Guten Morgen. Good morning. Dobro jutro. Good, good morning. Please take a seat. I would like to... Колеги, нека заемем местата си. Искам да ви поздравя с добре дошли на нашия семинар за е, европейските счетоводни стандарти за публичния сектор. Добре дошли на всички, които ни слушат. Искам да им кажа, че всички, които присъстват, могат да задават и въпроси. Това е предвидено така, защото това е семинар. Според мен това е важен семинар, въпреки че не се радва на особен интерес от страна на нашите колеги. Но счетоводните стандарти по принцип са важна тема за нас – Добре дошли на експертите. Благодаря им, че са дошли на нашето съседание днес. Надяваме се да намерим пътища за бъдещето, защото знае, знае се, че има голяма съпротива срещу тези стандарти, особено в Германия. Така че нека заедно помислим какво може да направим. Темата за качеството на данните е важна тема за нас. Аз от 11 години съм член на този, тази комисия и това все продължава да е тема. Ето миналата година имаше големи несъответствия и всичкото се свежда до качеството на данни. Как да осигурим прозрачността на данните, това е основен въпрос. Като политик мога да кажа, че имаме общ проблем с администрацията. Политиката понякога прави неща, които не са, нямат последствията, които се очакват. Затова може би тук едни дългосрочни политически решения ще са много важни за подобряването именно на счетоводните стандарти. Трябва да преосмислим някои наши политически решения, това е ясно. Трябва да вземаме решения, които са устойчиви и които да дадат възможност за, едни, за едно устойчиво развитие на публичните финанси. Не бива да загърваме тази възможност. И искам да кажа, аз се опитах да се подготвя за днес И основният въпрос, който си задавах е дали, когато прилагаме европейските счетоводни стандарти за публичния сектор, ако ги приложим навсякъде, това ще е добре. Това ще е добро, защото те също могат да завуалират някои факти. В Германия казваме, нека подобряваме нещата, където може, където има истински проблеми. Ако подобрим качеството на данните от някои страни, това ще е голям напредък. Нека се съсредоточим върху страни, където има проблеми, защото промени в Германия, например, където нещата функционират по принцип добре, а последствията ще бъдат много големи и не непременно положителни. Имам бати към сметките за активите. Е, те са важни за прозрачността на кохезионните проекти. Това не е точно въпрос, с който ще се занимаваме днес, но това е също въпрос, който ще бъде засегнат от една възможна про, по-добра прозрачност в счетоводните стандарти. Бяхме в Гърция и разгледахме 7 европейски проекта. Е, посетихме бъдещи инвестиционни руини, така да се каже. И си зададохме въпроса как, е, как може не само да финансираме един проект, а той да продължи и след финансирането да се развива устойчиво. И тук аз си обещавам именно чрез четоводните стандарти да осигурим една такава устойчивост. Добре дошли отново. С интерес очаквам интересните презентации и зная, че това няма да е последният път, когато ще се срещнем, така че е, чувствайте се, чувствайте се поканени и за бъдещи заседания. Игор, благодаря. Аз също искам да ви приветствам, искам да кажа, че, този, че тази тема е наистина много важна, както каза и госпожа Гресле. За всички нас тази тема е важна, защото ние очакваме да подобрим прозрачността на счетоводните стандарти и особено да подобрим функционирането на фискалните мониторингови системи, да подобрим качеството на данните, които получаваме от държавите членки, така че те да станат сравними и анализируеми. Е, някои някои правителства използват системата за отчитане на касова основа, за да могат да са по-конструктивни, но дали това наистина е по-конструктивният път? Имаме различни счетоводни практики, имаме едно споразумение, което постановява прехода от отчитането на касово основа към отчитане на база текущо начисление, но тук има много различни стандарти, които се вземат предвид от правителствата. Подсекторите тук са важни при отчитането. Освен това, когато анализирахме ситуацията установихме, че за някои страни има различни отчетни методи. Някои страни отчитат по стандарта ЕСА 2010, а други следват свои вътрешни правила. Така че в една страна съществуват няколко отчетни системи, което не е никак прозрачно. Това може да породи различно впечатление по отношение на държавния дълг и други важни цифри в бюджета. Затова смятам, че наистина трябва да се заемам с тази идея за, за счетоводните стандарти. Може би е прекалено рано да се каже, но може би наистина може да приложим този комплект от правила, така че той да стане задължителен за следващия финансов отчетен период, така и планирането може да стане по-прозрачно. Знаем, че дори когато, ако започнем днес да, да, да обещаваме някои правителства да променят своята отчетна система и да преминат от отчитане на касова основа към отчитане на база текущо начислени, ще, ще, това ще ни струва огромни усилия. Това ще означава шок не само за политиците, защото е, това текущо начисление е, може да представлява проблем и за държавните служители, които работят в финансовия сектор. Понякога е много трудно да се промени менталитета, да се промени начина на работа на хората. За това трябва да внимаваме, когато караме правителствата да приемат тези стандарти. Въпреки това, ако погледнем всичките стандарти на европейско, на международно равнище, стандарти за, за отчитане, ще видим, че те са по принцип много сходни. Те всички използват основни принципи. Но въпросът опира до прозрачността. В Европейския парламент ние се застъпваме за прозрачни бюджетни системи. Естествено, много е важно да знаем какво се случва в бюджетите на държавите членки. Може би понякога ще имаме повече проблеми с съвета и както имахме проблеми с съвета повече през последните 20 години, отколкото с комисията, за да решим проблема по правилния начин. И така искам да представя колегите за тази сутрин, които ще са наши експерти. Искам да дам думата на госпожа Силке Вебер, която е директор в Юростат, Европейска комисия. Тя е съпровождана от нейн колега, който работи в същия отдел. И така давам думата най-напред на госпожа Силкия Уебър. Um, thank you very much, uh, Mr. Scholtis, uh, dear Mrs. Kressler, ladies and gentlemen. Uh, good morning. Благодаря, дами и господа. Бих искал да започна най-напред с определяне на рамката на нашия дебат. Ще бъдем двама докладчиците заедно с колегата Макоронидис. Имаме опит на трупан в тази област, така че ще го споменим, споделим с вас. Благодаря на госпожа Гресле за тази инициатива. Ние сме изключително благодарни на възможността да обменим информация с вас, евродепутатите, както и разбира се много други поканени гости Смятаме, че това ще се превърне всъщност в края гален камък на целия дебат по внедряването на практика на тези счетоводни стандарти за публично счетоводство. обещаха ми, заклеха ми се, че ще работи всичко, всички машини и технически съоръжения. Да, клетвата е изпълнена. Действа сега всичко. Започвам с други думи, с презентацията. Най-напред малко историческа справка. Откъде започнахме, откъде тръгнахме и на къде вървим. Искам най-напред да спомена директивата за бюджетни рамки, както и самите норми. След това ще дам думата на колегата Макаронидис, който ще ви уточни техническите подробности, а именно за това, защо имаме нужда от такъв вид стандарти. И също така ще подчертая какви са ползите от тяхното въвеждане и най-накрая ще представим план за действие както и фазите, които вече сме изпълнили. Започвам с историческата справка и това, което се случи между 2012 и 2013 година, пролета. Проведохме проучване и го публикувахме. Започнахме целият дебат по МСПС след началото на световната финансова и економическа криза. Това всъщност бе част и от думи на госпожа Гресли. Причината бе липсата на прозрачност, както и необходимостта да се подобри качеството на статистическите данни, с които разполагат политиците преди да вземат своите решения. Това започна най-напред да се реализира чрез по-стриктен финансов и фискален надзор със съответната директива през ноември 2011 година. Въпросната директива бе отговор на желанието на комисията да направи проучване за това до каква степен международните счетоводни стандарти могат да бъдат приложени към европейските институции, както и държавите членки на Евросъюза. Това бе изходната точка на нашия дебат. Установихме съответните контакти и започнахме да изследваме възможността за прилагане на МСС ПЕСЕ към европейските стандарти. Заедно работихме с генерални дирекции БЪДЖ и ФИНС, финанси и бюджетиране на Европейската комисия. Проведохме също така и обществено допитване, получихме 68 отговора, събрахме информация и от международни експерти. На въпросното открито допитване в крайна сметка получихме статистически следните отговори. 40% да, 30% може би и само 10% и също така други 30% дадоха като отговор не, не е подходящо въвеждането на международните стандарти в европейски контекст. Участвахме заедно в обсъждания и заседания и с Международния валутен фонд и накрая работната група излезе с резултати от проучването. Какви бяха резултатите от това проучването? Беше, че няма единомислие не само в различни държави и членки, а и на различните равнища на управленската власт, както каза госпожа Гресле. С други думи, началото не бе съвсем безоблачно. Изводите, които се очертаха в крайния доклад на комисията, бяха следните. Международните стандарти няма да бъдат лесно въведени на европейско равнище, освен ако не се подходи структурирано и чрез съответни рамки. Нека да почетая, че голяма част от нашата работа от пролета на 2013 до средата на 2015 година бе насочена към комуникационно усилие, за да могат всички да получат представа за това какво целим. Главната линия на нашата комуникация бе организираната конференция тук в Бруксел през май 2013 година по международните стандарти. Около 200 души участваха, което показа колко е голям интересът към тези въпроси събраха се за участие в тази конференция финансови министри, национални статистически институции, сметни палати и други частни лица в смисъл на експерт-счетоводители. Президентът Ван Рампой и комисарят Шемета бяха нашите спонсори. Четири бяха изводите. Първо, стигнахме до извода, че политическата подкрепа за проекта Европейски стандарти расте. Въпросният въпросните европейски стандарти ще са основополагащи за фискален съюз в Европейския съюз, европейски мащаб. И също така, това вече го казаха наколкократно, проектът е наистина много амбициозен и може да бъде приключен за, в средносрочен план, не в краткосрочен. От днес за утре не. Управленските процеси по въвеждането на тези международни и европейски стандарти. По този въпрос стигнахме до извода, че въпросните управленски механизми трябва да бъдат на установени на европейско равнище, за да постигнем реален резултат. След въпросната конференция се създадоха две работни групи с експерти от националните държави. Едната работна група обсъждаше управленските процеси, а другата конкретните технически измерения пак се проведе обществено допитване за това какви трябва да бъдат структурите и принципите на тези стандарти. Получихме 203 отговора. След това е, Pricewaterhouse Купърс изработи проучването, което ние им бяхме възложили за това колко ще струва цялата процедура и всъщност анализира за пръв път в дълбочина международните счетоводни стандарти, доколко те са приложими за изпълнение на нашите цели. Господин Шумеш е един от ораторите, който ще очерта именно тази картина малко по-късно днес. Това е историческата справка, казана накратко. Сега малко да преминем от миналото към бъдещето. Казах, че, днес, че през 2015 година, септември месец, отбелязахме друг важен жалон когато всъщност държавите членки официално получиха покана за участие в работната група по международните стандарти и ни дадох имената на своите участници. По-голямата част от тях са финансови експерти в съответните министерства. Има и международно участие от Международния валутен фонд и управленската структура, която там работи по международните стандарти. Има и так, малки подгрупи, които се занимават с конкретни индивидуални, така да се каже, въпроси, характерни за някоя област или за някоя конкретна държава членка. Тези групи се състоят от 4 до 6 участника и обикновено комуникацията е в писмена форма или чрез видеоконферентна връзка, така че не, се, е, не заседават лично. Подкрепата, която получават държавите членки в случай, че я пожелаят, е една от възможните опции. Има създаден механизъм, който ще се задейства в съвсем близко бъдеще. И така, съвсем накратко искам да спомена и че през 2014 година създадохме платформа за комуникация, тя работи и за момента, платформа за комуникация с всички ангажирани в този процес. 40 проекта, 40 мероприятия организирахме през 2014, 300 през 2015, именно в този смисъл да ни чуят, а и ние да чуем, да чуем, да разберем, да обсъдим с всички тези, които ще бъдат ангажирани в процеса кое е най-важното. Тук, както го казаха вече прежде говорившите, Важното е да има разбиране и подкрепа от страна на бъдещите ползватели. Не можем да им го наложим, трябва още от самото начало да си спечелим тяхното съдействие. Това ще способства за по-бързото провеждане на тази реформа, особено предвид на това, че тя ще бъде скъпо струваща. Следователно, една от основните идеи на комуникационната е, кампания е да се сравни колко ще струва кампанията с колко ще струва въвеждането на тези стандарти и с това колко ще струва, ако не ги въведем, в смисъл, че няма да има прозрачност и контрол. Също така имаме двустранни срещи и изпращаме делегации или посрещаме по-скоро делегации, някои от тях е, от Япония в последно време, с които именно обсъждаме тези международни стандарти. В Япония има специален център за проучване на международните счетоводни стандарти. И сега връщам се към директивата за бюджетни рамки. Бих искала най-напред да подчертая, че тази директива е от 2011 година и държавите членки, според предписанията на тази директива, трябва да въведат единни счетоводни стандарти за всички публично управлявани сфери. Така ще се натрупат данни, статистически данни, които след това могат да бъдат използвани при стартирането на счетоводни стандарти, особено когато предприемем прехода от касова към основа на текущо начисление. С други думи, нещата вече действат на макро равнище. Също така искам да кажа, че държавните счетоводни системи трябва да подлежат на аудит от страна на експерт-счетоводители. Това е една от нашите цели и разписваме конкретни правила, по които да се провеждат тези експертни счетоводни оценки. И така някои заключения сега от под доклада на комисията от 2013 година за това колко са приложими МССПС за европейски контекст. Те не могат да бъдат приложени в настоящия им вид но са едно добро начало. Има технически и концептуални действия, които трябва да бъдат предприяти и разрешени на парламентарно, на правителствено равнище, за да може всъщност пригаждането на международните стандарти към европейския контекст да се осъществи успешно. Стандартите се делят на три групи първата група стандарти са тези, които могат да бъдат взети направо. Втората група са тези, които могат да бъдат заимствани направо, но с малка настройка, така да се каже. И останалите са съвсем непригодни. От 2013 година насетнем разработваме вече и конкретни европейски предложения, така да се каже, в смисъл предложения, които да адаптират международните норми към Европа. Някои правителства вече са сформирали групи, които в които участват за диалог и представители не само на публичния, а и на частния сектор, който вече има опит в работа с такива европейски счетоводни стандарти. Александра. И преди да дам думата на Александър, бих искала просто да подчертая кои са основните цели на нашият проект. Както госпожа Грес не поиска от нас днес сутринта в съпителните си бележки, трябва да има повече фискална прозрачност. Най-напред. На второ място трябва да гарантира съпоставимостта между държавите членки, а и между различните равнища на управление в държавите членки. След това сцепление между микро и макро економическото равнище – смазване на различията, които на механизма, който преодолява различията между тези два сектора, както и по-качествени статистически отчети, които, ни дава, които са основата за взимането на управленски решения по-късно. Благодаря. Uh, Благодаря ви. Напълно сме съгласни с последните ключови цели, които споменахте. Тези цели се споделят сред наистина всички политици. Сега нека да чуем господин Александър Макаронидис. Нека да вземем предвид все пак и факта, че сме ограничени във времето. Затова ви препоръчвам да се вместите в рамките на 10 минути. Благодаря ви, господин председател. Ще се опитам. Нека ви представя резултатите от първия преглед, който направихме във връзка с отчетността в публичния сектор в Европа. Тук виждате резултатите за четирите равнища на управление национално, е, държавно, регионално и местно. Тук ще получите ясна представа за разликата във връзка с е, сравнимостта в Европа. Няма такава сравнимост. Това е резултат от проучване, което проведохме в рамките на първия доклад на Европейската комисия във връзка с международните счетоводни стандарти през 2013 година. Тук ще видите още едно обобщение, което ви дава представа за възможността за сближаване на отчетните системи в Европа. Тук международните стандарти се вземат предвид като основа за несъществуващите европейски счетоводни стандарти. И това са цифрите от Евростат. Нека да погледнем тези резултати. Ще видите, че тук имаме и цифрово измерване на разликите в публичния сектор в Европа. Виждате е, колко сериозен е проблема и с какво трябва да се занимаем. Какви са двата въпроса, на които трябва да отговорим? Първо, защо се нуждаем от отчетност на база текущо начисляване и защо трябва да има хармонизация? Разбира се, всичко е свързано с данъчната прозрачност. Смятаме, че е важно публичният сектор да а, публикува изцяло своята, а, своето финансово състояние. Ако публичният сектор го прави, обаче, прилагайки различни стандарти и методи, то тогава възниква проблем не, не може да има сравнимост на предоставените резултати. Европейските четоводни стандарти имат за цел да се постигне данъчна прозрачност и сравнимост, нещо, което вече бе споменато и от редица държави членки. Аз повтарям този аргумент, защото първичните данъчни данни влизат както в финансовото отчитане, така и в статистическото такова. Тези данни обаче са несравними и в голяма степен са непълни и непоследователни. Това е и основното послание на директивата за бюджетната рамка. Доста висока е риска относно качествата на финансовото докладване и статистическото такова. Тук схематично виждате проблема. Започваме с основните причини за проблема, а именно несравнимостта и липсата на прозрачност на данъчните системи. Като резултат възникват някои проблеми на европейско равнище. Виждате, те са изброени тук. А именно некачествено отчитане, проблем с вътрешния пазар и достъпа до капиталовите пазари, като разбира се това е пряко свързано с економическото управление, с оглед на надзора и по-специално на данъчния надзор. А на национално равнище в рамките на държавите членки също възникват някои проблеми. Целта на европейските счетоводни стандарти за, са за да ги решат. Трябва да има добро управление на публичните средства и, както вече споменахме, това е пряко свързано с отчетността и управлението на публичните средства. Както всички ние знаем, възниква и въпроса за достъпа до капиталовите пазари и в крайна сметка възниква и проблема с одита на публичния сектор. Едно от ключовите изисквания на директивата за бюджетната рамка е отчетността в държавите членки да бъде обект на независим одит и вътрешен контрол. Какво означава независим одит обаче? Докато независим аудитор прилага националните стандарти, за да направи оценка, няма кой знае каква полза с оглед на сравнимостта на финансовата отчетност в Европа. И така позволете ми да кажа няколко думи относно ползата и цената на тези стандарти. През 2013 година Европейската комисия заяви, че проекта за европейските счетоводни стандарти ще струва доста скъпо. По наше мнение обаче тази цена е оправдана, ще трябва да я платим в краткосрочен план, но резултатите ще бъдат в дългосрочен план. Ето защо смятаме, че чистите ползи са много по-големи от разходите. Какви са ползите? Накратко, още веднъж бих искал да кажа, по този начин се постига сравнимост и прозрачност, постига се ефективност при управлението на публичните средства, по-добра отчетност и надзор на разходването на публичните средства. В крайна сметка всичко това е свързано с стабилността и устойчивостта на публичните финанси. По този начин има и справедливо разходване от различните поколения. Съвсем накратко относно цената и различните сценарии, пред които сме изправени. Виждате от 1,2 милиарда до 2,1 милиарда евро ще ни струва първият сценарий като презумциите са две. Сегашните IT системи в държавите членки могат да понесат реформата. Това е по смисъл на първия сценарий, а по смисъл на втория сценарий, който според мен е по-катастрофален, IT системите в държавите членки ще трябва да бъдат заменени, ще трябва да се инвестира повторно в нови IT системи, за да може да се проведе реформата в счетоводната отчетност. този случай няма а, таван на средствата, защото всичко зависи от това, доколко държавите членки ще желаят да се включат в реформата и до каква степен ще подкрепят и те финансово последната. Какви са различните проекти по смисъл на европейските счетоводни стандарти? Както вече ви казах, идеята е да се създаде специална рамка за европейските счетоводни стандарти, която да замени принципите на управление. Ще трябва да се постигне споразумение за нов, нова процедура за изготвяне на стандарти, да се определи капацитета на тези стандарти и разбира се да се вземе като основа между да се вземат като основа международните счетоводни стандарти за публичния сектор. Проекта за европейските счетоводни стандарти ще се проведе в средносрочен план, както вече казах, но в допълнение трябва да добавим, че това ще бъде поетапен процес, който ще отчете вече съществуващата зрялост в областта на счетоводната отчетност на държавите членки, в частност ще се вземе предвид тези държави членки, които прилагат отчетността на касова основа. Само единствено нея. Същевременно трябва да гарантираме, че това няма да доведе до изоставане или застъпка назад за по-напредничавите счетоводни системи в Европа. И накрая нещо, което вече сме обсъждали, а именно казахме, че можем да облегчим малки, малките предприятия и тези, които не са високо рискови, като в това отношение ще се включи местното ниво на управление. Виждате тук и една схематична презентация на нещо, което всички вие познавате, а именно първото предложение, което направихме, беше да се изготви рамков регламент за европейските четоводни стандарти. Необходимо е да се извършат и подготвителни действия за а, счетоводния баланс, след което трябва да се групира работата относно различните европейски счетоводни стандарти, като се даде приоритет на публичния сектор, а, да се вземат предвид основно а, данъците, социалните придобивки и пенсиите. Това е първата стъпка. И накрая, изключително важният въпрос, свързан с консолидирането и ролята на правителствения счетоводен баланс. Опитахме се да преработим нашия подход, да го доразвием допълнително. И по тази причина в рамките на Европейската комисия сме в процес на анализ – Целта е, както вече казах, да се увеличи прозрачността и сравнимостта. За тази цел ще се насочим най-вече към данъчната прозрачност, финансовата прозрачност, чрез подкрепата на реформата за внедряване на отчетност на база текущо начисляване. Трябва да се вземе предвид и техническата инфраструктура, както и необходимата рамка за европейски счетоводни стандарти, преди да се премине към втория етап – който ще ни позволи да постигнем сравнимост благодарение на въвеждането на единни счетоводни стандарти в държавите членки. Първоначално разработеният от нас подход, подход извинете, имаше за цел да постигне прозрачност и сравнимост едновременно. Докато тук, както виждате, сме разделили тези две цели. Най-напред сме решили да се насочим към данъчната прозрачност, след което тя трябва да ни доведе до по-голяма сравнимост. По този начин смятам да приключа. Оставам на ваше разположение за евентуални въпроси. Благодаря. Макародинис. Благодаря, господин Макародинис, за вашата презентация. Наистина прозрачността, сравняемостта е нещо, което е страшно важно за Сметната палата, за Европейската Сметна палата и за всички аудитори. Е, така че обръщам се към колегите Ломбаш и неговите колеги от Сметната палата. Добре дошли и на тях. И така, Въпросът за аудиторите също е важен, защото в крайна сметка аудиторите трябва да могат да сравнат показателите за изпълняемост, да сравнат е, начина по който се разходват публичните средства. И сега продължаваме с нашата дискусия. Давам думата на господин Патрис Шумаш, който е ръководител на работна група по европейски счетоводни стандарти за публичния сектор от PricewaterhouseCoopers, Белгия. Благодаря, господин Шалтес. I can do it. Hmm. Okay. So now I'm going to present um, the key learnings from the study. Ще представя основните полуки, които извлякохме от изследването за поръчано от Европейската комисия за въздействието на счетоводните стандарти. Най-напред ние трябваше да преценим разходите и ползите от прилагането на счетоводните стандарти и възможността за тяхното прилагане. На следващо място трябваше да преценим до каква степен може да се създадат европейски счетоводни стандарти, като вземем предвид международните счетоводни стандарти. И на следващо място трябваше да направим препоръки. Посетихме 9 страни и получихме допълнителна информация от анкети. Проведохме анкети и интервюта в 28-те държави членки. Нека започнем с предимствата. Предимствата е те се съсредоточат най-вече върху по-добра отчетност и по-добра прозрачност. Могат да се правят по-добри решения, могат да се вземат по-добри решения по отношение на управлението на активите и пасивите и на съставянето на отчетите. По-добра отчетност и по-добра прозрачност е голямо предимство, що се отнася до финансовите отчети. Те, може, те могат да доведат до по-добри и задълбочени обществени дебати по отношение на бюджетите. Сега за реформата. По-добра информация с цел по-добри по-добър начин за вземане на решение. Ръководните органи. Те са отговорни за социалните програми, за социалните политики и тук те могат да използват индикатори за изпълнението при вземане на своите политически решения. И така, това е също голямо предимство. Заедно с това има предимства по отношение на вътрешния контрол, ако имаме хармонизирана рамка. Освен това, знаем, че когато имаме хармонизирани счетоводни стандарти, то тогава може да се планират по-добре инвестициите и по-добре могат да се планират разходите и печалбите за следващите години. В частния сектор могат да се използват счетоводни, хармонизирани счетоводни стандарти също. Това в дългосрочна перспектива ще допринесе до повишаване на професионализма в счетоводството. Това бяха предимствата. На следващо място ние се опитахме да оценим до каква степен отделните държави членки са озрели за въвеждането на счетоводните стандарти. Какво направихме тук? Ние разделихме страните на три категории. Страни над 70%, където вече имаме прилагане на счетоводните стандарти. Страни с под, е, с готовност под 40%, където се използва главно касовата, отчет, отчитането на касова основа и страни, е, където готовността е под 40%. Когато погледнем социалното осигуряване, фондовете за социално осигуряване и Централното управление установихме, че е, нещата много варират. Както казах, е, има голяма разлика както между отделните държави членки, така и между отделните региони в самите държави членки. А сега ще се насоча към темата за оценка на разходите. След като направихме тези анализи на готовността на държавите членки, ние се опитахме да, е, да установим критерии за това какво, какви биха били разходите за прилагането на счетоводните стандарти. В, е, ние направихме такъв анализ за всяка от държавите членки, след което направихме общи изчисления. На базата на тази методология ние стигнахме до резултата 1,1-1,6 милиарда евро, т.е. това, което каза и Александър преди малко. Много е важно както каза и той, да се вземе решение да се инвестира или да не се инвестира в една такава обща система. Е, страните с готовност под 40% трябва да инвестират в нова IT система, докато при другите страни ще има само средства, които са необходими за адаптация на техните информационни системи. Затова разликата е такава голяма при нашите изчисления. Това са само идентикативни разходи, които очертават общата тенденция на европейско равнище. Така, разходите ще са, ще са дългосрочни и ще са разходи за дългосрочни инвестиции. Сега на следващо място, до каква степен стандартите, международните стандарти са подходящи за развитие на европейски стандарти. Започнахме с размишлението, че международните стандарти вече се използват от повечето правителство, от повечето правителства в различна степен или поне се използват като референтна стойност. Е, много държави няма да искат да променят своята отчетна система. Това е ясно, но по принцип мога да кажа, че коментарите, които получихме от държавите членки за международните стандарти, са по-скоро положителни. С някои изключения. Е, повечето е, негативи са свързани с е, сложност на тези стандарти. Коментарите от държавите членки казваха, че международните стандарти не са завършени, не, не могат да служат за всички, да удовлетворят всички нужди на счетоводствата на съответните е, държави, членки на счетоводните счетоводства, но както каза и Силке, е, самата система за международни стандарти се развива и това е видно от този слайд. Освен това, имаме е, имахме и някои коментари, които казваха, че не, че стандартите трябва да се променят, международните стандарти трябва да се променят, а по-скоро, че трябва да се е, разберат по-добре и да се консолидират. Например, е, концепцията от пасивите не е разбрана достатъчно добре от всички, какво е пасив. Освен това, би трябвало, вероятно, да се изготвят допълнителни указания, така че стандартите да се прилагат последователно и съгласувано в, в цяла Европа. И освен това имахме 39 е, стандарта, за които нямаше проблеми. И така, какви са нашите препоръки? Ние може да кажем, международните счетоводни стандарти съществуват, те са от добро качество, така че няма смисъл да се е, открива отново колелото. По отношение на е, прилагането на европейски счетоводни стандарти в държавите членки, нашата препоръка е започнете с диагностика, в съответните страни, във вашите страни, изгответе пътна карта. Само така ще може да започне да се прилагат правилно проектите. Няма време за бездействие. Нашата, нашето послание е бъдете прагматични, съсредоточете се върху основните големи проблеми. И започнете работа. Е, трудно е пътуването към прилагане на общи счетоводни стандарти, даже и в страните, където има 70% на готовност, е, се налага допълнителна работа. Благодаря. Благодаря. Благодаря за вашата презентация. Последният оратор тази сутрин ще бъде госпожа Джулия Кац. Тя е от Европейската централна банка, отдел макроекономическа, стати... макроекономическа статистика. Good morning, everybody. Добро утро на всички. Благодаря за поканата да участвам в днешния семинар. Това е структурата на моето експозе. Най-напред искам да обясня в какво се състои счетоводството по начислена база на основа, след това как трябва да структурираме прехода към новите стандарти и накрая заключения. Начислен, текущото начисление вече бе обяснено, но искам да ви дам един пример, нагледен пример. Когато бях студентка, получавах сметка за тока, водата и така нататък и ги нахвърлях всичките на бюрото си и така изглеждаха, както виждате на а, кадъра. След това започнах да съм по-заможна, така да се каже. Имах вече достатъчно пари, че да поканя приятелите на бира, но когато получавах вече крайните сметки за месеца от всичките доставчици, какво се оказваше? Оказваше се, че положението ми не е толкова розово, защото съм изхарчила парите за токи вода за бира с приятели. Какво е трябвало да правя? Трябвало е да водя счетоводство на текущо начисляване, а не да плащам каквото ми е останало, а да си записвам кое идва, коя дата и после на коя дата трябва да бъде разплатена въпросната сметка. И това е в общи линии случващото се и в макроекономически план. Не сме предвидели средства за плащане, когато дойде датата на матуритета му. Затова и самата Европейска комисия стигна до същия извод, до който стигнах и аз, а именно текущо начисляване на като счетоводен стандарт. Основните данни обаче, когато постъпват при нас от държавните статистически институти, са по-скоро на касова основа, а не на текущо начисление. И това съответно води до търкания, търкания между държавите членки и Евростат. Това са данните, които виждате в таблицата, които трябва да постъпат от държавите членки, свързани с дефицит и държавен, държавен дълг. Не са само две цифри, а са, както виждате, много е, данни, които събираме. Най-горе, например, виждате данни за Белгия, така както получихме информация за тях през април тази година. На текущо начисление се работи тук и въпросните крайни цифри са одобрени от парламента първата и последната линия, първият и последен ред на таблицата са важните. По средата обаче виждате много други редове, които отговарят на регионалните управленски равнища в Белгия. И тук нещата са вече съвсем различни за различните региони в Белгия и също се получава за отделните държави членки и евентуално ако имат регионални и други равнища на управление. И това съответно създава неразбория и безпорядък. Работим по това, кои държави ще достигнат и в кой момент покриване на изискванията за предоставяне на данни на текущо начисление. Данните, с които разполагаме за момента, са по-скоро на касова основа. Как с други думи може да се оцени дали държава, участваща в някое в някоя програма за финансиране ще изпълни или няма да изпълни критериите по това, за получаване на това финансиране, след като данните не могат да се обработят, постъпват в необработваем от, за нас вид. През 2011 година бе обявен, одобрен така наречения шесто пакет. Една от основните, един от основните приоритети бе единно счетоводство, както и държавно бюджетиране на основата на текущо начисление, за да може да бъдат хармонизирани и сравними всички данни. За нас това е изключително привлекателен проект, е, защото по този начин ще можем по-лесно да хармонизираме и всъщност да установим връзка с стандартите за бюджетиране в публичния сектор. Тези данни ще бъдат по-надежни, по-бързо ще се обработват и освен това всички останали консултации, които ще се изискват от Евростат, ще бъдат по-лесни за предоставяне. Разбирате, че като статистика аз съм малко с предварително добро мнение за, тази, за този механизъм. Как е възможно да стигнем до този модел? Бихме могли най-напред да почерпим опит от международните счетоводни стандарти, когато започнем да разписваме нашите европейски такива. И не само да ги прилагаме сляпо, а и да настройваме, ако има нужда от адаптация. Имам някак два примера. Първият пример е за публично-частните партньорства и след това за събиране на данъци. Публично частните партньорства са всъщност договори между държава и частен потребител, който, например, ще поддържа дадена магистрала. Какво се случва в момента? и държавният, и частният е, сектор в момента анализират е, въпросните споразумение за това какви ще бъдат ползите от тях по една много специфична и сложна система, която на всичкото отгоре е различна за частните фирми и за държавните. Питам се, защо всички не работят просто по едни и същи правила. И отговорът на това са европейските счетоводни стандарти, които могат да се използват вече и от публичният сектор. Ние статистиците работим като ръчно нагаждаме касовата основа. Казваме, например, следното. Това, което постъпва през февруари, февруари месец е събрано от данъци през януари. Ако трябва да изчисля какви ще бъдат данъчните приходи през цялата година, просто трябва да извадя средно аритметично от февруари до януари. Трябва ни обаче малко време, за да направим това изчисление. Методът е ясен, защото парите вече са събрани ние няма да правим никакви предположения. Всичко е ясно. В някои държави е, членки, обаче това не е така. Там се прилага така наречения оценъчен метод. Държавата преценява какво ще постъпи от домакинствата и от е, фирмата и следователно статистиците работят с цифри, които предполагаемо ще бъдат събрани. Например, работим с 10% събираемост, след това се оказва, че са събрани само 9%. И процентите, разбира се, могат да се променят в зависимост от економически цикъл, както и от данъчните ставки на дадения определен момент. Следователно, тук нещата много лесно могат да бъдат надценени. Кочем ще съберем повече данъци и че ще можем да изплатим повече социални осигуровки. С други думи, тук касовият, касовият метод е по-надежден. В заключение, статистическите единни стандарти, особено ако са на текущо начисление, ще предоставя допълнителна надежност на фискалните статистики. Освен това ще има повече сътрудничество между счетоводството на държавните фирми и на статистическите институти, които трябва да обработват информацията и да я предоставят на Европейската комисия. Освен това, държавните счетоводни системи в цяла Европа ще бъдат по-съпоставими и вече всъщност специалистите са в диалог едни с други за това как може да се хармонизира целият процес. И в заключение трябва да кажа следното. А, аз няма да взема решението, нито пък Европейската Централна банка. Вие ще го вземете, вие парламента и Европейският съвет. Желая ви успех! Благодаря за вниманието. Thank you very much for your presentation. Благодаря ви за презентацията. Изключително важно е да има сравнимост между двете системи. И най-вече ще се отнася до проблемите в бюрото. Защо обсъждаме тези въпроси? защото те са много важни. Съществуват различни методи, методи които могат да се използват. Може е, да се изработи бюджет, който е нереалистичен. Може е, да се оценят прекомерно дадени цифри, а същевременно да се очаква да накоплаците да извършват плащанията си на време за в бъдеще. ако по вътрешна информация човек си каже бюджета е изработен добре и изведнъж се наложи в средата на следващата година да се коригира бюджета, по смисъла на нови задължения, които не са били предварително планирани, възниква проблем. Много от вас подчертаха предимствата на отчетността на база текущо начисляване. И аз смятам, че пътната карта, която ще бъде изработена в всяка държава членка, ще бъде положителна. Положителна, защото ще наложи график за въвеждането на стандартите, което наистина ще ни позволи на всички нас заедно да напреднем. А второто предимство, което не е по-маловажно, е, е цената на тази система. Към този момент е трудно е, да получим реална представа за цената. Е, всичко зависи от състоянието на IT-системите, както вече казахме. Зависи и от пречките, които ще възникнат и които ще бъдат идентифицирани в пътната карта. Ние обаче трябва да насочим усилията си и да подкрепим тази идея тези думи бих искал да сложа началото на дискусията. Ако имате въпроси, може да ги дадете госпожа Греси. Мъще an Евростат. Благодаря. Искам да задам един въпрос. Регламентът беше планиран за миналата година, сега е планиран за тази година. Правилно ли разбрах, че сте променили метода си на работа и това проблем ли е за липсващия все още регламент? На още един въпрос. На централно равнище, ако разбрах правилно, имаме Германия, Италия, Гърция и Харватия. Това са страните от първия слайд. Той е страни с... Това е въпрос към Евростат. А тези страни, тези четири страни, имате ли данни, статистически данни от тях? За това, например, как се справят те в рамките на шестопакета – и как стои въпроса с контрола? Това, което правим ние с е, европейските счетоводни стандарти. Това, което искаме да направим е да повишим качеството на данните. Дали това наистина ще е възможно? Благодаря. Кой иска думата за отговор? Okay. Um, thank you very much. Let me address a... Благодаря ви. Нека отговоря най-напред на въпроса, свързан с регламента. Вярно е, че се нуждаехме от известно време, докато се сформира нова комисия и докато ние може да помислим как точно да действаме. Нека напомня, че в оценката на въздействието, която беше изготвена, бяха очертани а, няколко възможности. Едната от тях беше да приемем най-напред регламент, след което да започнем да въвеждаме стандартите незабавно. По този начин се целеше увеличаване на сравнимостта и на прозрачността. Внимателно обаче се вслушахме в гласовете на заинтересованите страни и чухме а, техните опасения. И тогава решихме, че втората възможност може да включва по-мек подход, който да отпусне повече време, за да може да се стигне до е, единно разбиране на европейските счетоводни стандарти на европейско равнище решихме да подкрепим тези държави членки, които въвеждат по-бързо отчетността на база текущо начисляване, като същевременно разработваме и едини европейски счетоводни стандарти. В рамките на тази възможност изготвянето на законодателен акт се предвижда на по-късен етап. В момента сме в последната фаза на процеса на вземане на решение относно това, коя от двете възможности да използваме и скоро ще ви представим повече информация. Но в никакъв случай няма решение, което да може да се приложи еднакво за всички. Важно е хората да са дълбоко убедени в себе си в правотата на тази възможност. Както и вие казахте, цената е висока – затова всички трябва да са дълбоко убедени в това, което правят, за да може да вървим напред. Както казах, има различни възможности и по-настоящем анализираме ситуацията, за да може да вземем решение, за което ще ви информираме. Може би ти да кажеш нещо за данните? Да. Нека да разсея евентуални недоразумения относно регламента. Да не забравяме, че плановете за приложения, които обсъждахме, включваха възможности за развитие на техническо равнище. И доколкото знам, Европейската комисия официално никога не е оповестявала данни във връзка с регулирането на европейските счетоводни стандарти. Относно въпроса за данните – и относно готовността на държавите членки. Чухте и цифрите от Евростат и разбрахте, че някои държави членки застават в това отношение. Относно качеството на финансовите данни, целта ни е малко по-широка. Не трябва да забравяме, че държавите членки, които са по-напреднали по отношение на отчетността на база текущо начисляване, събират данните на базата на касовата основа, а не на базата на текущото начисляване. Което означава, че и в това отношение данните не са благонадежни откъдето и риска за качеството на събраните данни. Каквито и мерки да предприемат статистиците на статистическо равнище, И ако те се прилагат към първичните данни, няма да можем да сме сигурни за истинността на тези първични данни които се вземат предвид в финансовия отчет. Ето защо в рамките на директивата за бюджетната рамка беше разписано правило, според което събирането на данните трябва да бъде последователно и да включват данни, които са необходими за целите на европейските счетоводни стандарти. След като държавите членки гарантират последователни и кохерентни данни, те трябва да предвидят външен одит и контрол, за да може да се справят с този проблем, който очертах. И това се отнася както за финансовите данни, така и за докладването за статистически цели. Госпожа Кац. Благодаря ви. Един пример бих искала да дам с нещо, което видяхме в миналото. Една държава членка, ако не се лъжа Гърция, имаше военни разходи, които се докладваха на касова основа като държавен дефицит. И за статистическата служба беше трудно да получи информация във връзка с резултатите от направените военни разходи. Съгласно правилата, военните разходи, разходите за военно оборудване се считат за такива, ако има конкретен резултат, ако има някаква възвръщаемост. А такава информация нямаше. И е, момента беше изключително деликатен, защото се каза, че тази информация не може да бъде предоставена с оглед националната сигурност на страната. Но тези разходи са били начислени на база текущо начисляване. Ако бях, извинете, начислени на база текущо начисляване, за статистиците ще, ще да бъде много по-лесно да намерят информацията и да предоставят данните. Ето ви един конкретен пример за това как една добра отчетна публична система на базата на текущото начисляване може да помогне на статистиците. Както каза Александър, статистиците пряко зависят от качеството на предоставените им данни от съответната държава. Господин Шумеш иска да добави нещо. Заповядайте. Не, аз мисля, че в общи линии всичко бе казано. Госпожа Гресле спомена хомогенността на данните в пътната карта. И аз просто искам да добавя, че всяка държава членка трябва да отчете своята специфика и да помисли а, как да реагира по-добре с оглед на нейната конкретна специфика. Благодаря на всички, казва председателят. Е, мисля, че по този начин изчерпахме времето, с което разполагахме в рамките на първия панел от оратори. Предлагам да преминем нататък. Ами, щом аз продължавам да съм председател и за втората част, бих искала да поканя тук господин Оскар Фигередо, Заглавието на втория ни семинар е предизвикателство за националните администрации във връзка с европейските счетоводни стандарти. Господин Оскар, заповядайте. Muito obrigado. Bom dia e obrigado pelo convite que <coughs> endereçaram à Comissão de Nova. Благодаря. Благодаря за това, че ме поканихте на вашата комисия и мога да направя своята презентация пред вас. Финансовата криза показа, че правителствата използват счетоводни практики, за да подобрят финансовите индикатори от публичния сектор без да вземат предвид какви ще са последствията от това. При счетоводните системи на касова основа, както казахме, се отчитат повече приходи и по-малко разходи. Това естествено е добро за до бъдещето. Но ще говоря специално за Португалия. Има много економически оператори, които промениха своето отчитане и преминаха от отчитане на касова основа към отчитане на база техническо начисление. начисляване. Имам предвид е, университети, болници и други е, подобни институции. Ако тази тенденция за разпространение и в публичния сектор, това ще е само положително. Така ще се отчитат не само касовите потоци, ще могат да се правят и отчети на консолидираните пасиви. Тоест, ще имаме една по-добра консолидация, ще имаме по-добър преглед на разходите и на инвестициите. Прозрачността ще е подобрена и ще има сравнимост. Сравняемост между отчетите в публичния сектор. Ангажиментът на правителството е да се проведе тази реформа. В Португалия нещата са стоят последния начин. През 2012 година правителството реши да проведе от реформа на счетоводната система. Трябваше да бъдат развити нови стандарти за публичния сектор. И трябваше да се обобщат законите по тези теми. да е изработен един основен документ, а именно нов рамков закон за бюджета. В много отношения този закон вземаше предвид изискванията за отчитането на база текущо начисляване. Бе изработен още един документ, прият на 12 юли 2012 година, а именно рамков закон за счетоводството в публичния сектор. Тези документи се прилагат. Значи в тези документи става дума за проблеми на бюджета, за проблеми на отчитането, но също така се установява и връзка с прозрачността и контрола на бюджета. В отчета на в държавния отчет влизат прогнозите за данъчните облагания, за събираемостта на данъците, а също така и се вземат предвид и дейностите от публично-частните партньорства. Има, една, има административен баланс и економически баланс. Тези два баланса се аудитират от Сметната палата и се консолидират. Всички економически субекти биват аудитирани от Сметната палата. Portanto, a lei, a lei de enquadramento orçamental também estabelece. Новият рамков закон за бюджета постановява също така финансовата информация и административната информация да бъдат тълкувани по съществуващите и приложимите счетоводни стандарти в Португалия. Бе изработен счетоводен стандарт, основан на международните счетоводни стандарти – и основан също на изискванията на Европейската комисия за счетоводните стандарти в публичния сектор. Получават се информации от заинтересованите страни, например от финансови орган, от статистическата служба, от университетите, от местните власти всички тези заинтересовани страни са покрити от действието на рамковия закон за бюджета. Какво се стремим да направим? Искаме да хармонизираме стандартите и да може да даваме информации на, опред... на, на различните ползватели. Искаме да въведем един една система за ощетоводяване и отчитане, която да взема предвид интересите на всички потребители. Основните елементи на нашите стандарти са показани на този слайд. Най-важният елемент е отчитане на база текущо начисляване – Взели сме предвид различни концепции тук. Тук са обединени, <clears throat> в тях са обединени 27 различни стандарти за осчетоводяване. Има подробен отчетен план, където се вземат предвид бюджетната информация и статистическата информация. Освен това, имаме различни начини, по които могат да се представят тези финансови данни. Предвиждаме освен това упростяване, упростяване на тази система за малки економически оператори. Тук виждате един преглед на нашите норми. Повечето норми сме приели от международните счетоводителни стандарти. Някои неща сме променили и адаптирали. Някои от стандартите почиват на приложи, прил, приложими стандарти в Португалия. Двете, двата, двата последни стандарта са специфично португалски стандарти, те се отнасят до финансовия баланс и економическия баланс. Естествено, прилагането на тези стандарти предполага някои предизвикателства и проблеми. Някои економически оператори ще имат проблеми е, и то главно такива, които не са свикнали с пазата е, за текущо начисляване. Така че ясно е, ще има проблеми, пред които да сме изправени. Трябва да се познава историческите активи на страната. Те трябва да бъдат измерени. Трябва да се знаят и активите в публичния сектор – трябва да се знае и истинските стойности, пазарни стойности на някои от активите. Неща, които все още трябва да се проучат. И на второ място, инвестициите и консолидацията. Тук също се очакват определени проблеми. Как ще бъде изтълкувано, изтълкувана консолидацията и как ще се дефинира контрола върху, върху тази консолидация, как ще бъдат взети предвид нуждите на частните предприятия и дали ще има конфликт с суверенитета на правителството, как ще бъдат изчислени, изчислена стоеността на инвестициите, и условията за тези инвестиции, как те ще бъдат определени, така че това са все още отворени въпроси. Но освен тези проблеми и предизвикателства, с които трябва да се справим, имаме и още един важен въпрос, а именно оценката на тези нови стандарти. Това е предизвикателство, за економическите субекти, които вече използват текущото начисляване и също така модифицираното отчитане на касова основа. Това са големи усилия, които предстоят, усилия естествено, които трябва да се направят от счетоводителите и всички отговорни лица и експерти трябва да съсредоточат вниманието си главно върху е, трансакциите без съответни услуги. Трансакциите свързани с активите и пасивите – Има още една важна тема, и това не е само технически проблем, а просто въпрос на здрав разум. А именно, формата и същността на счетоводните стандарти при трансакциите. Понякога формата на една трансакция е по-важна от нейната същност. На местно равнище имаме проблем с признаването на някои активи. Има разписания, има регистри, има документи, в които са описани тези активи. И въпреки това, те не са означени като активи, и тяхната стойност не е установена. Така че тук предстоят проблеми. Това са проблеми, които трябва да се решат от местните власти. Но има проблеми, които трябва да се решат и на равнище финансово министерство. Тук трябва да се работи с службата по статистика и счетоводство. И тук трябва да се вземат решения за измерване на различните единици, които трябва да се оценят, така че да имаме хармонизирани критерии за оценка. Трябва да има вътрешен контрол тук, що се отнася до е, този нов метод на отчитане. Освен това, аудиторите трябва да бъдат обучени. Естествено, законите трябва да се спазват, но е, на базата на тези закони трябва да се проведе одит на финансовите отчети, одити, които трябва да вземат предвид този нов подход на отчитането. И така, е, имаме нови закони, те въжат те са публикувани, но все още има много работа, която трябва да се свърши. Трябва да съставим ръководство за и указания за прилагане на законите. Трябва да се осветлят някои подробности, да бъдат изтълкувани някои разпоредби и е специално, що се отнася до отчитането на определени трансакции. Трябва техническите подробности да бъдат определени, за да няма двусмислия. Трябва да помислим и за малките и средни предприятия. Е, критериите за тяхното счетоводство трябва да са опростени. Освен това, през следващите месеци трябва да предприемем мерки, за популяризирането на тези изчетоводни стандарти сред обществеността. Трябва да информираме институциите, публичния сектор, за да могат тези счетоводни стандарти да придобият популярност. Прилагането на тези стандарти предстои да се случи от 1 януари 2016 година. В Португалия има промени, които предстоят прилагането на тези закони няма да е лесно. Ясно е, че ще има грешки, ще има недоразумения. Отчитането на база текущо начисляване – предпоставя отчети, които ще са манипулирани, вероятно, но такива проблеми имахме и в миналото, когато имаше отчитане на касова основа. Така че пътят към съвършенството ще е дълъг. Въпросът е, че ние показваме воля за промяна. Надяваме се информациите, които ще получаваме от публичния сектор, да са с по-добро качество. Надяваме се те да са по-пълни, по-надежни от информацията, информациите, които получавахме до момента. Това е основната цел на нашия проект. Като погледнем различните източници за финансиране на публичния сектор, трябва да вземем предвид и желанието на дънакоплатците, а именно те, те искат да знаят какво се случва с техните пари, как се разходват тези средства, дали те се използват прозрачно и разумно в публичния сектор. Благодаря. Благодаря, господин Оскар. Аз наистина ви желая всичко добро и много успех при прилагането на вашия проект, защото наистина ние знаем, има много трудности по един такъв трънлив път. Не е лесно да се промени за кратко време една отчетна система, да се въведат нови стандарти и да се заменят с такива, които са използвани от дълго време. А сега давам думата на господин Мануел Ортонио Бернабе от Националната счетоводна служба на Испания. Моля. Е, muchas gracias al Comité Presupuestario. Много благодаря на парламентарната комисия по бюджети. Благодаря и на всички, които присъстват днес на този семинар. Моето представяне е свързано най-напред с темата, разбира се, на нашия семинар, а именно как ще се развие процеса на счетоводната реформа и как е протекал той в Испания през последните няколко години. Това първо. И второ, до каква степен е свързана с международната счетоводна стандартизация. Самото ми представене е на три части. Най-напред процесът на счетоводната реформа на държавния сектор, второ, какви е са различните счетоводни системи, с които боравим в момента, в момента и в Испания, и накрая, какви са предизвикателствата които ще проистекат от адаптирането на европейските счетоводни норми за държавния сектор и разбира се как това ще се отрази на здравето на финансите, така да се каже. В публичния сектор нещата се бавят. Частният сектор вече преструктурира своите собствени счетоводни стандарти отдавна. И тези счетоводни стандарти са свързани и адаптирани с международните такива. Така че проблемът се представяше последния начин. Или, или в бизнес средите се борави вече с такива счетоводни стандарти, които са хармонизирани и си съответстват с международните, а пък в държавния сектор няма такова международно уеднаквяване, или да направим нещо, за да се хармонизират и двата сектора. Така стояха именно нещата в Испания и в крайна сметка въведохме нормите приети от ИФАК, Международната асоциация на счетоводителите. Как бе законодателният процес, как протече той? Първо в бизнес средите, В бизнес средите адаптирането на международните, на местните стандарти към международните и след това какъв ще бъде процесът на законодателствено пригаждане на този процес към държавния сектор. Имаше съответни закони, кралски декрети. И последното, което искам да отбележа е държавните бюджети за 2014 година, които именно отразяват крайният стадий на въвеждане на международните стандарти в държавния сектор. В момента в Испания държавното счетоводство си поставя за цел да предоставя надежни данни за економическите резултати и освен това тази информация, освен да, да е надежна, да бъде и подходяща за обработка от съответните експерт-счетоводители. На първо място са операциите, економическите операции и на второ място е вече правният формат – т.е. най-напред економическите данни трябва да са ясни, ясно разбираеми и по приоритети. Съпоставимостта цели не само да са сравними различни дружества или различни сектове, а и различни годишни периоди годишни отчетни периоди. Съществуват няколко основни счетоводни принципа в е, държавния сектор. Разбира се, има различия в зависимост от това за каква точно държавна организация или структура става дума. Това е важно, защото не се събира във всички случаи една и съща информация. Най-напред тези организации, чието бюджет е задължителен, в смисъл такъв, че е гласуван от кортесите, там се прилага така наречения бюджетен механизъм с следните счетоводни принципи. Юридически бюджетни принципи. Най-напред се признават задължителният характер на приходите и на разходите и тук счетоводството е на касова основа. Приходите и разходите са на касова основа. Другите държавни организации, където бюджетът е приблизителен, тук се използва така нареченото текущо начисление. Същия, по същия начин се процедира в частния бизнес, където вече се прилагат нормите на международните счетоводни стандарти. Тоест, економическата стойност се регистрира в момента, в който тя се създава, а не в момента, в който се плаща дадена сметка. Това позволява и приходите, и разходите да бъдат регистрирани в момента на тяхното създаване, преобразяване или загуба, а пък данъците се регистрират в момента на тяхното постъпване в държавната хазна. Други норми, които вече са застъпени в държавните сметкопланове, са особено активите, свързани с услугите и инфраструктурите. Тук следва да подчертаем, че вече се държи сметка за съществуващата норматива, но ако има договаряне на пазарни активи, то тогава се отчитат и финансовите такива. В момента оперираме с държавни бюджети, откъдето се вадят изводи за економическите резултати, за финансовите резултати на държавата, както и за бюджетните и постъпления. Що се отнася сега за консолидираните счетоводни норми, те вече действат в, още за бюджетния за бюджетирането през 2012 година работихме с тях. И тук основните принципи са контролираща структура, която управлява и контролира приходите от въпросната економическа дейност. Тук има случаи, в които не винаги е задължително консолидирането. По-нататък ще ви представя някои коментари, свързани с принципите между различните бюджетни системи в испанския държавен сектор. Както ви казах, бюджетната, бюджетното счетоводство на касова основа, както и националните, националните счетоводни баланси. Тези, които действат на система на текущо начисление, е свързано с признаването на активи и пасиви, на задължения и постъпления. Финансовите операции веднага биват записани в националният бюджет, но не в сметката на баланс, счетоводен баланс пасиви и активи. Амортизирането на свой ред не, същ, не винаги се отчита в частното и в държавно бюджетиране. От тук и разходите, от тук и различията, извинете, между двата вида водене на счетоводна отчетност на касова основа или на текуща такава в частния бизнес и в държавния сектор. Амортизирането на хвърлят се изчислява също по различен начин, тъй като целият процес на експертни изчисления е различен. Времевото измерение не съвпада, тъй като економическата стойност се регистрира в системите в различен момент. В микроекономически план това дава своите резултати, особено когато е свързано с економическата дейност на частни дружества. В публичния сектор нещата стоят по-различно, защото оттам се вадят статистически данни и изводи за економическите показатели на цялата държава. Основната разлика между двата вида счетоводство, както виждате на слайда, след това дава резултати за необходимостта от финансиране, вливане на държавни средства в един или друг проект – съответният процент грешка и поправка се внася допълнително в структури, които биват финансирани изцяло и ако е наложително за сметка на други национални структури. От друга страна пък, грешките и поправките, които се нанасят на някои операции, определено финансови операции, които вече са застъпени в бюджетния сметко план, не винаги обаче могат да бъдат напаснати към европейските счетоводни стандарти. И накрая последната част, свързана с риска от преминаване към общи европейски стандарти. Директивата от 2011 година наистина отчита именно тази необходимост, че всички национални счетоводни системи следва да бъдат на основа на текущо начисление, за да могат да бъдат сравними. За момента това не е така, тъй като не всички държавни структури оперират по този принцип и за да могат да преминат към него, трябва да се пригодят. Именно този процес на приспособяване тече в момента. Някои държавни фирми вече са се адаптирали до известна степен, именно благодарение на взаимодействието си с частни фирми, които вече оперират по счетоводните механизми на текущо начисление. В момента в Испания прилагането на системата за курсово начисление в четоводството означава всъщност на първо място въвеждане на съответните компютърни системи, които да позволят отчитането, въвеждането на всички необходими данни, независимо дали трябва да бъдат включени в някой бюджетен ред или просто е введени в системата и след това разпределени. На първо място, както виждате, стоят информационно-компютърните операции по пригаждането. Тази година, например, бе създаден публичен регистр на всички сметки, на всички държавни сметки, където доставчиците трябва да въведат електронната фактура. Електронната фактура бива въведена в сметката, която пък на свой ред се влива в счетоводството. Процесът е, с други думи, по-бърз и автоматизиран. Ако има вече определен бюджетен ред, то сметката се въвежда в него, ако ли не остава висяща, докато това решение бъде взето. И накрая, прилагането на тези счетоводни стандарти, според мен, е, открива го възможности за повишаване на качеството на счетоводната информация, с която боравим информацията, с други думи, ще бъде с, с по-обработваем характер за целите на управлението на финансите, на финансите на държавите, членки съставляващи и економическия и паричен съюз. Благодаря и съм тук, ако желаете да ми зададете въпроси. Благодаря. Благодаря ви, господин Ортуньо за вашето изложение. Много задълбочено бе Давам думата на госпожа Даниел Лажумар, главен финансов инспектор на Френско министерство на финансите. Заповядайте, госпожо Лажумар. Благодаря ми, че ми давате възможност да споделя с вас френския опит. Бих искал да благодаря на колегата от Португалия, както и на колегата от Испания, защото те повдигнаха много важни идеи и принципи, които а, са в основата и на френската система. Perdón, señora Лажумар, мадам Лажумар. Госпожо Лажумар, госпожо Лажумар, ако искате, можете да говорите и на френски. Има конферентен превод към всички езици. Няма значение, че слайдовете ви са на английски. Ако предпочитате да говорите на френски, можете. Има такава възможност. Ма презентация sera divisée en deux parties. D'une part... Моята презентация ще включва две части. Най-напред, набързо ще ви представя френската система и нейните различни нива национално, регионално, социално осигуряване и така нататък. И на второ място ще ви представя учетните стандарти във Франция. И така, най-напред, какъв е счетоводният механизъм в Франция? Започваме най-напред с централното равнище или френската държава. През 2001 година се проведе важна реформа. Преди въвеждането на реформата системата беше на касова основа или променена касова основа. Всичко в бюджета беше на касовата основа, а относно общата отчетност, за нея се използваше променена касова основа. От 2001 година насам се въведе отчетност на база текущо начисляване. Прия се закон, органичен закон, който се приравнява на конституционален такъв през 2001 година и благодарение на този закон се въведоха различни счетоводни механизми. Относно бюджетното счетоводство се въведоха две подсистеми. От една страна има отчитане на приходите и разходите в момента на постъпване на паричния поток, т.е. това е отчетност на касова основа, а от друга страна има регистриране и проследяване на кредитите за поети ангажименти и това отчитане става в момента, в който се прави съответната поръчка. Това е бюджетния механизъм. От друга страна имаме и обща отчетност, която се отнася до всички транзакции и сделки, които от своя страна са на базата на общо счетоводство. текста на органичния закон от 2001 година постановява, че този тип отчетност се базира на текущото начисляване, сделките се регистрират в рамките на бюджетната година, към която принадлежат, без да се взема предвид датата на плащане. Продължавам а, да говоря за централното държавно равнище. Националния парламент предвиди възможност за бюджетен механизъм на база текущо начисляване. Впоследствие обаче парламента се отказа и предпочете да има две различни системи една система на касова основа и една обща отчетност на база текущо начисляване. Защо Националния парламент взе това решение? Това се дължи на следната причина. Той е сметна, че за да имаме бюджетна отчетност на касова основа и за да може бюджета да се гласува на базата на постъпленията в хазната, трябва да има по-демократичен контрол и много по-лесен контрол не само от националния парламент, но и от гражданите. И това се дължи на две причини. От една страна, понятията, които се използват, са изключително простички, т.е. постъпления в касата, излизащи парични потоци от касата. И тук всичко се свежда до бюджетния баланс, което на практика се отразява на бюджетния дефицит. Общата отчетност, която се води паралелно с бюджетната отчетност, дава допълнителна информация и обогатява бюджетната отчетност на касова основа, тъй като тя дава възможност да се видят активите и пасивите. Общата отчетност дава допълнителна информация, както вече казах, на Националния парламент и на гражданите. От друга страна, Общата отчетност дава възможност и за предоставяне на информация по смисъла на ЕСА 95. Предоставят се данни, които са изключително полезни. От друга страна, оценката на активите, на нивото на задлъжнялост, на поетите ангажименти дава възможност за по-активно управление от страна на ръководните лица. По този начин може да се взима по-информиран избор. Така, например, отчитна, отчитането на недвижимите активи, като например водните концесии, престижните имена, различните интернет домейни, доведоха до прилагане на отчетност към този тип активи, но и към тяхното економическо задействане. Те вече се включват в концесиите. Опитахме се да открием наистина реалната стойност на тези активи. Отчетността на база текущо начисляване ни дава възможност да получим данни, които да отразят общата цена, нещо, което не ни позволява отчетността на касова основа. По този начин имаме по-голяма сравнимост с сходни дейности в частния сектор. Така може да се вземе решение дали, мо... дали трябва да се предвиди да се възложи дейността на външни изпълнители или не. Един друг въпрос, който възникна тази сутрин и по който бих искала да внеса няколко уточнения, а именно цената на IT технологиите по време на въвеждането на реформата. Ние взехме решение изцяло да заменим предишната IT система, т.е. стотици информационни приложения бяха заменени с единен софтуер. Това е проекта Корус, който струваше 1 милиард евро. Това от своя страна доведе до преорганизиране на финансовата схема на държавата, като успехът на този проект почиваше най-вече на твърдата подкрепа на политическите лидери. Самия президент на републиката и министър-председателя дадоха своя принос, за да спомогнат за организирането на тази реформа. Относно останалите публични институции, бих искала да кажа следното. За тях има дълга традиция на отчетност на база текущо начисляване. Декрет от 1962 година направи задължителни така наречените French Gap които са отчетните стандарти за частния сектор. Те така или иначе вече бяха на база текущо начисляване, което означава, че от началото на 60-те години публичните институции, различни от държавата, прилагаха отчетността на база текущо начисляване, като както спомена и колегата от Испания, в този случай всичко се определяше от това дали бюджета е ограничителен или индикативен. Тези институции, които имаха индикативен бюджет, т.е. публични институции или така наречените на английски public agencies и схемите за социално осигуряване прилагаха подобен бюджет на база текущо начисляване. Същевременно и паралелно с този отчет те прилагаха и отчет на касова основа. А относно регионите, департаментите, общините, т.е. местното равнище на управление, всички те имаха ограничителен бюджет и съответно прилагаха смесена система, която можем да начем Modified Cash Basis. За общностите имаше важна реформа, която се въведе през 1992 година и която въведе бюджет на обща отчетност на база текущо начисляване. Повтарям, за общините от под 3500 жители се прилага по-различна единна система. В момента тече реформа за френските публични агенции, като целта на тази реформа е да се засили бюджетната дисциплина. Тези институции ще преминат от индикативен към задължителен и ограничителен бюджет. Това означава, че те ще възприемат същата система като тази на държавата, а именно отчетност обща отчетност на касова основа плюс обща отчетност на база текущо начисляване. Un dernier point sur cette première... Няколко заключителни думи в рамките на първата част от моето изложение. Ползите, които се очакват от отчетността на база текущо начисляване, зависят от е, е, висококачествената система на отчет. Не може да смятаме, че само защото сме въвели отчетност на база текущо начисляване, ще имаме е, много ползи. Не. Има някои предварителни условия, които трябва да бъдат изпълнени, за да възникнат и съответните ползи. Преди малко възникна въпроса дали държавният отчет трябва да бъде подложен на контрола на външен аудитор. За държавата у нас това е задължително. Френската сметна палата сертифицира отчетите от 2006 година. Същото се отнася и до социалните служби и за тях сметната палата извършва контрола. Задължителна е тази система и за други големи публични институции, като например университетите или болничните заведения. В този случай обаче имаме частни аудитори. Сертифицирането на отчетите се прави на доброволна основа за местните органи, като по-настоящем с закон се изисква опит в това отношение за някои от общностите и аз мятам, че вървим към сертифициране и на най-големите местни общности. От друга страна, както казаха и някои от колегите, ако искаме качествен отчетен механизъм, ще трябва да въведем вътрешен одит и вътрешен механизъм на контрол, който да позволи да има високи стандарти в областта на счетоводството. У нас през 2011 година това бе направено с декрет, който вече работи. Бяха приети и декрети за публичните органи и за социалните служби. А относно местните общности, все още нямаме със законодателен текст, всичко се прави е, на доброволческа основа, но то вече се прави в някои общини, департаменти и региони. Е, прави се в по-големите общини. И сега по-накратко бих искала да ви опиша механизма на е, включващ различните стандарти в областта на счетоводството във Франция. Първо, каква е правната рамка на счетоводните стандарти във Франция? На първо място, Френската конституция, която разписва принципа на отчетността на базата на текущото начисляване за публичния сектор. Член 47.2 гласи, че обществените институции трябва да представят достоверни и редовни отчети. Тези отчети трябва да отразяват точно и реално постигнатите резултати от тяхната дейност и да отразяват реално тяхната финансова ситуация. Органичният закон от 2001 година, който упоменах преди малко, също съдържа някои изисквания по отношение на приложимите към отчета на Централното правителство стандарти. Съгласно член 30, приложимите към публичната служба правила могат да се различават от приложимите към компаниите правила само при отчитане на спецификата на дейността на правителството, което означава, че стандартите почиват на изискванията за частния сектор и в случай, че правителството се отклони от стандартите за частния сектор, той трябва да се обоснове. В Франция имаме съвет за отчетните стандарти за публичния сектор. Той отговаря за отчетите, които не разполагат с частни ресурси, а се отнася само до публични учреждения, които изцяло се финансират от държавата. Виждате тук всички комисии, които участват при изготвянето на стандартите. Нека да напомня, че в тези различни равнища се включват частни експерти и счетоводители. Становището на всички тези форуми се превръщат в правна норма от министъра на финанси. съвета за счетоводните стандарти използва различни национални или международни счетоводни стандарти. В рамките на първия панел председателя опомена нещо в този дух. Та, по този начин ние прилагаме така наречените French Gap, които се прилагат към предприятията в Франция. Прилагаме също така стандартите ИАС и ИФРС, като съвета за счетоводни стандарти трябва да прецени дали може директно да приложи съответните стандарти, дали трябва да ги промени и дали трябва да изготви специфични нови стандарти. Нека да напомня, че международните стандарти не се прилагат за разходите, което е от съществено значение за централното управление, тъй като трябва да има някакъв паралелизъм с бюджетните правила. Госпожа Кац повдигна въпроса за момента, в който трябва да се регистрира едно или друго постъпление у нас имаме специален стандарт в това отношение и не се възползваме от международните счетоводни стандарти. По този начин сме взели спецификата на националните ни нужди. Нашите стандарти представляват нещо като меланж от всички тези гореизброени стандарти съвета за счетоводните стандарти, разбира се, трябва да обоснове избора на един или друг стандарт. В резултат на всичко това се стигна до въвеждането на сборник от приложими счетоводни стандарти, както и сбор, които се прилагат към Централното управление и сборник от счетоводни стандарти, приложими към обществените учреждения. Разбира се, съвета за счетоводни стандарти заедно с Централното управление изработи стандарти за местното управление и за социалните служби. Съвета за социал... извинете, за счетоводни, за счетоводни стандарти прави разграничение между следните две равнища на управление. Суверенното ниво, което не подлежи на докладване, не може суверенното ниво да бъде счетоводен термин и за това се прави разграничение между общите задължения и по-специфичните такива. В допълнение към суверенното равнище имаме и докладващи учреждения, които са Централното управление, публичните органи, местните органи и социалните служби. Разполагаме с интернет сайтове, на които може да видите всички тези различни стандарти www.economia.gov.fr. Там са залегнали всичките. Благодаря ви. Е, Много благодаря, госпожо Лажунар, за интересното ви изложение. Господин Вендрик, за съжаление, не е сред нас, така че господин Карсен Новак, директор Одити на Сметната палата от Хесен, Германия, е нашия следващ оратор. Заповядайте. Благодаря. Благодаря, уважаеми дами и господа, за вашата покана. Радвам се, че мога да говоря днес пред вас. Аз ще разделя доклада си на три части. Най-напред ще говоря за ситуацията и дискусията, дискусията в рамките на 16-те сметни палати в провинциите в Германия и е, Федералната сметна палата дискусия за счетоводните стандарти в публичния сектор. След това ще говоря за някои позиции на Евростат, ще говоря и за нашите становища по отношение на тези позиции и накрая ще говоря за развитието на европейските счетоводни стандарти за публичния сектор по отношение на цялата рамкова основа, която те задават. Най-напред ще говоря за дискусията между сметните палати в Германия. Остановено е, че въпросът за европейските счетоводни стандарти не е доста противоречив. Въпросът е дали е, тези счетоводни стандарти са необходими. Казва се, че не се смята, непременно, че тези счетоводни стандарти ще подобрят качеството на данните. Смята се дори, че въвеждането на тези стандарти няма да постигнат целите, за които се прилагат, а именно подобряване на информацията, на качеството на данните. Въпросът е дали подобряването на данните няма да се подобри чрез други средства – това е по принцип дискусията. Ние от Сметната палата в Хесен смятаме по-скоро, че трябва да се съсредоточим върху въпроса как да се прилагат счетоводните стандарти, а не дали ние смятаме, че европейските счетоводни стандарти трябва да се въведат. Но по, при въпроса как също има противоречие, а именно председателката на Конфедерацията на сметните палати в Германия описва ситуацията последния начин. Цитирам. Счетоводните правила трябва да се съсредоточават върху обективирането на надежни данни и сравними данни. И вторият цитат е Четоводните правила трябва да са предпазливи и да подкрепя целта за интергенеративната справедливост. И така, въпросът си остава как трябва да се случва счетоводството в публичния сектор. Нашата позиция, т.е. Е, позицията на Третия сенат на Сметната палата в есен е следната. Би било хубаво да имаме хармонизиране на европейското счетоводство. Ние смятаме, че това е необходимо. Смятаме, че това е шанс, а не бреме. Шанс за единни счетоводни стандарти да имаме надежна информация. Естествено, Отчитането на база текущо начисляване е по-добро от начисляването на касовата основа. И ако вие, госпожо Гресле, е, смятате да организирате по-нататъчни е, семинари по отношение на предимствата на първата система спрямо втората, ние сме готови да допринесем със съответни материали и аргументи. Но има и тук критика, т.е. критика към международните счетоводни стандарти. Ние смятаме по-скоро, че трябва да развиваме, да разглеждаме като шанс европейските счетоводни стандарти, шанс за счетоводството в публичния сектор. Имаме много специфични характеристики в публичния сектор и неговото отчитане и доста се съмняваме дали ам, международните счетоводни стандарти ще са подходящи за публичния сектор, тъй като при тях има по-различен фокус. Е, те не са според нас като добрата основа, подходящата основа за доразвиването на европейските счетоводни стандарти. Така че задава се въпроса за дизайна на европейските счетоводни стандарти. Освен това, ние е, размишляваме и върху целите на счетоводните стандарти в публичния сектор. Е, тук се говори за отчетността и задължението за отчитане. Това е нещо много важно. Е, парламентът, правителството, държавата трябва да се отчитат за пред гражданите, пред е, дънакоплаците за разходването на техните средства. В края на годината те трябва да се отчитат за това как е формулиран бюджета, какво се е случило с парите. Втората голяма тема е темата за справедливостта между поколенията. Бюджета трябва да е справедлив към поколенията. Освен това имаме и темата за ам, устойчивостта. Тоест, нашето счетоводство трябва да е концепирано така, че да нямаме, да имаме ограничаването на е, съдлъжняемостта. Освен това, бюджетите трябва да са балансирани. Не е достатъчно те да са балансирани по отношение на разходите и приходите, те трябва да са балансирани и в дългосрочна перспектива. И това е една много амбициозна, амбициозна цел. И това е темата на е, на отчитането на база текущо начисляване. Защото <clears throat> тук само в тази система може да се отговори разумно на въпроса как да се ограничи по-нататъчното, по-нататъчното задлъжняване. На следващо място трябва данните от публичния сектор да са надежни и това означава, че тези данни да са обективизирани и да не подлежат на различни тълкования. И това е една от критиките към международните счетоводни стандарти. Там има много възможности за тълковане. Значи, от една страна международните стандарти са ориентирани към капиталовите пазари и на второ място те могат да се тълкуват по много различни начини. На следващо място важна е темата за, информа... за информацията. Важното е да се знае коя е релевантната информация. Аз не искам да кажа, че информацията не е важна за капиталовите пазари. Смятам обаче, че що се отнася до счетоводните стандарти и осчетоводяването, отчитането, е, качеството на информацията е изключително важна. Смятам, че правилата при счетоводните стандарти за публичните стандарти трябва да са много обективизирани, трябва да са много стриктни. Тук може да допринесем с допълнителна информация, ако има нужда. Сега, как може да изглежда времевия график за развитието на европейските счетоводни стандарти? Тук аз не съм съвсем съгласен с вашето второ предложение, господин Макаронитис. Ние по-скоро бихме предложили развитието на една рамка, в която да е заложена концепцията за счетоводните стандарти. И тук трябва да е ясно уточнено как да е осъществен и гарантиран баланс в едно отчитане. И тук трябва да се вземат предвид два основни принципа, именно принципа на обективизирането и принципа на надежността. От тук може да тръгнем и да използваме тази рамка като основа за по-нататъчни критерии за оценка – за оценка на европейските счетоводни стандарти, дали те изобщо могат да бъдат наложени в Европа, дали те изобщо отговарят на нашите изисквания за счетоводство в публичния сектор. А нека сега премина към изискванията за общата рамка. А рамката трябва да има по-висок статут от самите стандарти. Ние познаваме, ние, ние познаваме стандартите, международните счетоводни стандарти, те са по-високо поставени от самата рамка. Така че това, което имаме до момента на европейско равнище, това са по-скоро становища как да се прилагат стандартите. Според нас обаче рамката трябва да е обвързваща е, за всички приложители. Рамката е основата и рамката трябва да е изходна точка за прилагането на стандартите. Ще имаме все нови ситуации, в които трябва да се прилагат и е, стандартите, за това имаме нужда от една чиста, изчистена рамка, където няма противоречие. Освен това, за да може международните стандарти да бъдат адаптирани към европейските стандарти, трябва да е, те да отговарят на определени изисквания. Това означава да има съвместимост между двата вида стандарти. Естествено, може да взимаме като референтна стойност международните стандарти, но трябва съвсем ясно да оценим дали тези международни стандарти са подходящи за прилагане на европейско равнище. Ако не са, то тогава европейски счетоводни стандарти трябва да се развият допълнително. И тук виждаме един шанс за създаване на цялостна система за публичния сектор, която да отговори на изискванията на сектора. И така, отново правям апела, моля, нека да се създаде най-напред рамката за европейските счетоводни стандарти и след това да се развият самите стандарти. Искам да насоча вниманието ви и към факта, че съм донесъл някои материали, това са някои научни изследвания, коментари към тълкуването на щевотоводните стандарти в Германия. Това са нашите изисквания към създаването на рамката за европейските счетоводни стандарти. Е, това е обобщението за ориентиранията на стандартите към капиталовите пазари и защитата на поколенията. И накрая имаме един проект, който сме изготвили в нашата сметна палата, заедно с аудиторите от провинцията Северен Рейн-Вестфалия в които, в който текст е изложена альтернативата за една евентуална альтернатива на европейските счетоводни стандарти. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Новак, за предложенията, които отправихте към нас. Някои от тях са полемични, така че със сигурност ще има след това въпроси към вас. Сега давам думата на следващия оратор, Томас Мюлер Маркес Бергер, който е представител на Европейската федерация на счетоводителите и там председателства групата за държавният сектор. Освен това е също партньор в Ernst Young. Германия. Благодаря. Uh, Благодаря за поканата. Искам да започна най-напред с изявлението, че ще Федерацията на счетоводителите винаги още от самото начало е била за текущото начисление в счетоводството в държавния сектор. Благодаря на всички изказали се преди мен. Те вече в е, голяма степен застъпиха всичко, е, което аз бях е, намислил, така че ще се опитам да преструктурирам изявлението си, за да не се повтарям. Какви са предизвикателствата пред националните счетоводни системи. Това първо. Второ, каква ще бъде добавената стойност за европейският проект. Това вече го обясниха и накрая заключение ще кажа какви пуки сме си извадили от подобни проекти по света и в Европа. Ако имаме време, бих искал също така и да опитам обсъдим някои спорни пунктове, повдигнати от преждоговорившите. Ако имаме време, дано. След днешният дебат става ясно, че предизвикателствата, които се простират пред нас, са наистина свързани с счетоводната зрялост на отделните държави и членки. От е, постигнатото в дебатите миналата година стигнахме до извода, че държавите членки, техните публични, а пък и частни сектори са на различно равнище. Така че да постигнем целта, определено ще го направим, но по различни пътища и с различни средства. Следователно трябва да уточним каква е, какъв е старта, откъдето тръгват е, отделните държавите членки, техните правителства, техните други държавни структури. Следователно трябва да работим по този признак европейският хармонизиран проект трябва да държи сметка за тези различия в изходните позиции. Следователно трябва да бъде достатъчно гъвкав, за да може всички държави, независимо от къде тръгват, всички държавни сектори, независимо какви са изходите им характеристики, да могат да се справят. Сега, има три категории, които аз смятам, че са свързани с управление, с ресурси, ресурси както и с компютърни възможности. Първата група е свързана с политическото изпълнителско равнище. Даниел Жумар говори по този въпрос и ни представи френският фокус. Понякога ще има конфликти и лицеприятни решения за някои министерства ще бъде трудно, защото няма да има достатъчна сила за да го изпълнят, законодателна такава. След това, реформите, които ще последват в държавните финанси. Политиците следователно ще трябва да отчетат факта, че колкото и скъпо струващ да е този процес, техните политически решения след това ще се базират на по- ясни данни за економиката. Госпожа Гресли вече споменат въпроса, който а, сега искам да повдигна, а именно настройката на гласата, мисленето. Промяната трябва да настъпи и тук. Може би трябва да даваме награди или да наказваме, ако някой не се справя, защото преминаването към текущо начисляване ще бъде свързано предимно в, с промяна в мисленето. На касова основа какво означаваше воденето на счетоводство, че понякога плащането може да закъснее. И това трябва да бъде използвано като аргумент в полза на промяната. Няма да бъде лесно, няма да бъде за наведнъж. Даже в миналото има такива подобни проекти, които са се провалили. Една от главните ни задачи ще бъде съответно да поддържаме духа на този маратон – голяма част от държавните администрации нямат просто опит в изпълнението на една толкова грандиозна и комплексна задача. Първото съмнение, което се е, е, очертава тук е има ли смисъл времето и усилията, които трябва да отредим на изпълнението на този проект за стандартизиране на щедоводните стандарти. И тук трябва да изясним нещата и да дадем конкретни стоености, за да знаят хората към какво да се придържат. След това липсата на опит, освен това, означава, че съдържанието, структурите няма да са ясни във всеки един момент и следователно трябва да се изяснят още в самото начало. Накрая, капацитетите, ресурсите, с които разполагаме в държавите, където се работи на касова основа, може би просто счетоводителите, експертите нямат необходимия опит, за да надскочат тази, това си равнище и съответно трябва да бъдат обучени технически обучени. Техническите съмнения са, разбира се, голяма, голям риск за мотивацията на екипа, който ще работи няма да се разпростирам сега за това колко комплексна може да бъде тази задача на компютърно-информационно IT равнище. Можем да вземем тук примера на Обединеното кралство през изминалите години, където работеха много на принципа на пробата и грешката. Няма да се разпростирам, но все, по, все някога ще трябва да вземем предвид този фактор за IT, за това колко много грешки могат да бъдат очаквани и е, колко ще струва тяхното поправяне по време на процеса на пробата и грешката. По повод сега на стратегията и на насоките, които не винаги са ясно. Ако нямаме яснота още в самото начало, то тогава целият процес може да бъде застрашен, няма да се знае към кого да се обръщат изпълнителите на проекта в случай на съмнение. И сега минаваме към сметко плана. Това е един исторически пример за дилемата в един идеален свят бихме се опитали още от самото начало да запишем всички задължения и всички дължими, всички дължими суми и всички приходи. Но това показват историческите данни, не е постижимо още от самото начало и освен това имаме ограничения, свързани с времето и с капацитета, който можем да мобилизираме. И това е първото, което трябва да вземем предвид при планирането на тази реформа към текущото начисление. Няма ясно, няма ясна рецепта за това, коя трябва да бъде първата стъпка за е, е, изпълнението на този проект. Смятам обаче, че е, следните съвети могат да са полезни. На първо място желание, след това първо желание и воля за тази промяна, след това консенсус за теорията и практиката по нейното изпълнение и тук експерт, счетоводителите имат особена важна роля да изиграят. И накрая инструкциите за това как трябва да протече целият процес целият процес на свой е, ред трябва да бъде колкото се може по-подробно замислен още от самото начало и с е, възможности за получаване на съвет в случай на нужда. И накрая финансовите отчети, всички знаем, че отразяват економическото и финансово здраве на съответната структура. И за това всички, които участват в това упражнение, независимо дали имат специализирано счетоводно образование или не, трябва да знаят за какво точно става дума. Защо се налага промяната, как ще се изпълни тя и каква ще бъде резултатът от новият етап. Това ни довежда до добавената стойност на текущото начисляване за Европа. Има много елементи. На първо място това са геополитическите характеристики и за това как си взаимодействат политици, администратори и гражданите, които живеят в крайна сметка в градовете и селата. Политическите решения, като субсидиране, например, влияят директно върху околната среда, върху природата, върху економиката, върху живота на хората. Това в крайна сметка означава, че с новата система на такущо начисляване ще имаме по-добра основа за взимане на политически решения и тези политически решения съответно ще облагодетелстват нашите граждани. Нека сега да погледнем кои са групите, колективите, които участват в целият този процес. Три ще цитирам, но преди това нека да кажа и всъщност да подкрепя колегата от Германия в неговото твърдение, че не е достатъчно да имаш сметкоплан и платежен баланс. Това не е достатъчно като прозрачност за гражданите или за средствата за масово осмедовяване, нито пък и за политиците. Трябва да се знае какво означават тези финансови отчети. Финансовите отчети трябва да бъдат преведени на ясен и разбираем език за всички, върху чието живот след това те имат влияние. Ако не бъдат преведени на човешки език, то това няма да има смисъл изобщо цялото упражнение. Именно в това се и изразява добавената стойност на всеки един етап от проекта, който ви очертах. Парламенти, наднационални организации са един от колективите. Каква ще бъде добавената стойност на МССПС за тях? Първо място – информация и контрол тъй като парламентите са основният стожер на демокрацията. Според мен, касовата основа е необходима, но недостатъчна, за да даде възможност за контрол върху това как, какви са нашите задължения, какви ще бъдат нашите приходи, приходно-разходния анализ. И от тук проистича всъщност главният, главната опасност за модерната демокрация, а именно липсата на прозрачност. По-нататъка, по-добро взимане на решения, по-добро управление, в крайна сметка. Подчертахме го неколкократно. Първият пример би бил, че няма да има изтичане на няма да има разкрасяване, така да се каже, на балансите, като например сега получаваме парите, след това плащаме и това е особено важно за публично-частните партньорства трябва да има яснота, особено когато става дума за инвестиции. Ясно, че е сложно, но не е непостижимо. След това програмите за социално подпомагане те се нуждаят от по-дългосрочно финансиране и предвиждане за това дългосрочно финансиране, а не само в краткия план на последващите няколко години по повод на, следващото, на следващата точка за това как да ще се оцени, как ще се отрази една по-добра оценка на приходно-разходните баланси върху дейността на министерствата. Пак повтарям, ще има по-добра взаимосвързаност между оценката на риска и взимането на решения можем да цитираме конкретни министри на финансите, някои от които твърдят, че това и дава възможност да са по-аргументирани в дебатите си по бюджета. И това те отговарят, това им помага да дадат лесен отговор, когато някой иска финансиране без преди това да си е платил данъците. Отговорът би бил, платете си първо данъците, за да има откъде да се разпределят средства за финансиране и подпомагане. Дебатът, освен това, ще позволи и по-ранно и точно определяне на риска когато той се появи и евентуално засегне парични потоци и капиталови пазари за в бъдеще. Тоест ще можем да влияем върху бъдещи събития. И накрая по повод на инвеститорите, някои от тях вече знаят, че има такъв един проект – и смятат, че ще позволи на съответните държави и членки да бъдат фискално по-консолидирани, когато става дума за по-дългосрочни проекти, а именно дългосрочните проекти ги вълнуват най-много инвеститорите. Когато обсъждаме сега след малко на кръгла маса, можем да извадим примера за гръцкият държавен дълг – и за това, че може би грешките, които се допуснаха при неговото изчисляване, се дължат на факта, че не се прилагаше е, текущо начисление. И нака, гъвкавостта на цялата тази реформа, вече го казах, че трябва да търсим съпоставимост, колко се може по-бързо да постигнем това, което желаем, надежно съпоставимост и така нататък, но да не забравяме и че трябва да бъде изпълнима тази е, амбициозна цел – Казах, че политиците трябва да бъдат ангажирани като събеседници и партньори още самото начало, така че няма да го повтарям. Сега, ресурсите, с които разполагаме смятам, че би било чудесно, ако можем да създадем някаква структура, някаква организация, където да натрупаме целият опит, който разполагат държавите членки относно двата вида счетоводство и взаимовръзките с тях. Принципите на счетоводните принципи, споменахме ги, казахме колко са важни, но за сега, за съжаление, не са достатъчни, за да ни дадат съпоставката, която искаме. И накрая, Друго нещо, което е изключително важно при управлението на средствата, на ресурсите е комуникацията. европейският държавен сектор трябва да подкрепя участието в тази е, реформа на специализираните счетоводни експертни колективи и асоциации. Само по този начин и с тяхното участие бихме могли да поведем един по-успешен диалог с всички ангажирани в държавите членки с този процес. Така ще промеят още от самото начало по-ясно какво ще им донесе, какво добро ще им донесе новата система. И така в заключение искам да кажа, че тази счетоводна инициатива съвсем не е счетоводна. Тази инициатива цели да живеят по-добре хората. И това е в крайна сметка. Благодаря. Bien, muchas gracias, señor Tomás Miller Márquez. Благодаря ви, господин Маркес. Чудесно бе вашето изказване, особено след изказването на преждеговорившия господин Новак следваха една и съща линия. Госпожа Бускет от Генерална дирекция бюджети е тук, така че моля за вашето мнение, след като изслушахте всички наши оратори. Благодаря. Много благодаря. Благодаря за поканата. Най-напред бих искала да обясня, че имахме проект за модернизиране на счетоводната дейност през 2003 година на европейско равнище. Счетоводната рамка се базира на международните счетоводни стандарти, променихме информационната система и през 2005 година за първи път Европейската комисия представи своите консолидирани счетоводни отчети. Консолидирани заедно с всички а, агенции. Тези консолидирани счетоводни отчети се базираха на международните счетоводни стандарти и разбира се бяха обект на контрол от страна на сметната система. Аудиторите на Сметната палата и Аудиторите на Сметната палата трябваше да изготвят своето становище. Първата година те излязоха с някои резерви, но втората година тяхното становище беше безрезервно, т.е. нямаше никакви е, препоръки. Какви са предимствата, които установихме от модернизирането на счетоводната система? Мога само да потвърдя казаното вече от е, всички гости – Най-важното, разбира се, е прозрачността. Представя се счетоводен отчет, който е сравним, изчерпателен и прозрачен. Тези думи обобщават всички предимства на това начинание. Промяната на механизма улесни и финансовото управление – финансовото управление по всички проекти, които се управляват от нас в Европейската комисия, но и не само. Защо се стигна до това улеснение? Защото вече имаме пълна представа за всички активи. Какво означава представа за активите и какво са активите? активите това са предварителните финансирания. Тоест, знаем колко предварително финансиране отпускаме, колко предварително финансиране се отделя за бенефициентите на общностните програми. Например, за даден финансов инструмент разполагаме с добра представа за всички отпуснати кредити, разполагаме и с такава добра представа за всички останали финансови инструменти, за всички посредници по веригата. Разполагаме с пълна представа за всички вземания, за абсолютно всички такива. Имаме пълна визия и за пасивите. Какви са исканията за плащания и какви са наличните фактури. Това може да улесни дискусиите за бюджета, тъй като разполагаме с конкретен план, в който се вижда кога ще могат да бъдат разплатени поетите задължения. Знаем също така каква е и степента на задлъжнялост. Постигаме и по-добро управление на финансовия риск, но и не само – Цялата тази информация е включена в годишния отчет. Той има две части. Финансова част, базирана на международните счетоводни стандарти. И втората част включва всички приложения на бюджета. Тук вече се базираме на изменените отчетни правила на касова основа. Ако се гледа само финансовото състояние, е много трудно да се прецени каква точно е ситуацията. Ето защо смятаме, че новия механизъм ни дава по-добра представа за финансовото положение. Разполагаме с допълнителна информация, която е необходима. Тя не винаги е с счетоводен характер, но все пак ни дава добра обща представа за дейностите на публичния сектор. Така, например, можем да получим представа как точно е защитен бюджета. Какви са нередностите, които са били открити при контрола в държавите членки? Можем да получим представа как точно са открити съответните нередности и как ще се отразят те на бюджета. В заключение – можем да бъдем положителни и положителни с оглед и на становището на Сметната палата, имайки предвид изчерпаемостта на информацията, прозрачността и нейната яснота. И сравним се, разбира се. Благодаря. Eh, Благодаря ви, госпожо Алдея. И сега започваме дебата. Госпожа Гресли има думата за първите въпроси. Благодаря. Благодаря и за тези интересни прегледи на националните системи и въпроса е какво ни трябва, какво не ни трябва. Представителите на Португалия, Испания, Германия искам да ги запитам следното. Може ли да смятаме, че ще получим по-добра представа за изразходването на средствата в държавите членки, ако приложим европейските счетоводни стандарти. И смятате ли, че в края на един изтичащ проект може да разберем ясно какво от проекта е наистина финансирано и какво остава да бъде финансирано. На следващо място за Португалия имам въпрос. Е, Португалия беше е, страна включена в е, подкрепящата програма. Защо се наложи промяната? в ощетоводяването. Е, въпрос към двамата германски представители. За съжаление, обществото не функционира винаги перфектно и съпротивата към счетоводните стандарти. Е, кой е заинтересован от тази съпротива? Защо я има? би трябвало да е от интерес на целия Европейски съюз и в интерес на Германия да имаме повече прозрачност. За това биха допринесли тези счетоводни стандарти. Кой е заинтересован от това да има съпротива към тях? Си, е, си лес паресе... Да. Нека да направим следното, ако сте съгласни да дадем думата за въпроси първо и след това за отговор на докладчиците. Има ли някой въпрос? Или пък коментар, ако не е въпрос. Ако не, аз имам. Докато вие си мислите, на... въпросът ми е към господин Новак. Противно на всички останали, аз за това малко се поизненадах и се разочаровах, вие направо Казахте, че двете системи, международната и бъдещата европейска, са в конфликт. Аз исках обаче, ако може, да ни обясните как са нещата в Германия в момента. Испания не е все още официално федерална държава, но всичко показва, че натам върви. Така че за това ви питам, как ландерите, федералните провинции, които са всъщност в основата на държавната организация, как се е, как успяват да въведат е, новите счетоводни норми и какви са им взаимо, счетоводните взаимоотношения с държавата в този смисъл. От една страна идеала, ясно сме на всички, всички сме наясно, че идеалът си е идеал, а практиката си е практика. Така че, вие сте от федерална провинция Хесе. Как, какви са счетоводните взаимоотношения на държавата и на провинцията? Какви са били в миналото и как могат да се подобрят в бъдеще? Предложението на господин Маркес бе по-скоро, доколкото разбрах, че сега нещата са малко допотопни счетоводно. Имам толкова и пари в момента, е, не мога да си купя нито това следващия месец, нито онова. Ако така ще правим изчисления, няма да сме първобитни, а може би най-много да сме средновековни. Ясно е, че ако имам три, ще изхарча три, ако имам две, ще гледам да не изхарча три. Но това не е начин за водене на счетоводство в 21 век. Нито едното, нито другото, разбира се. Има някаква златна среда, така че ще намерим, смятам аз, е, е, място за приложими счетоводни стандарти, които да не са чак толкова комплексни. Ясно е, че счетоводството не може да бъде просто, но ако се върнем пък на предишното, имам две харча две, няма просто да издържим. Някой друг въпрос или коментар? Bueno, pues si no... Mm, ако ли не, давам думата на докладчиците. Господин Томас Мюлер. Всъщност за вас първо господин Томас Мюлер Маркес, след това господин Новак и така. Заповядайте. Ja, vielen Dank. Ich werde auf Deutsch antworten. Ich glaube. Благодаря. Ще отговоря на немски, тъй като въпросът беше зададен на немски. И така. Немски отговор и на испанския въпрос. Смятам, че е, това, което каза господин Новак, е до някъде доста отчаиващо. Но най-напред към въпроса, кой е заинтересован от съпротивата? Госпожо Крисля, аз разбирам вашите емоции. На мен аз самия се чувствам така, когато говоря за модерни счетоводни системи и когато кажа, че идвам от Германия, винаги ми се казва как може една модерна прогресивна страна да иска да се движи назад, назад към първобитния строй. Но сега за съпротивата Кой е заинтересован да няма съпротива? Аз така бих обърнал въпроса на Германия. За Германия съпротивата не е от полза. Ние бихме се възползвали от прозрачността, бихме се застъпили за сравняемостта на данните. Така че е, за нас това е само щета а не предимство. моето искрено желание е Германия по-активно да се включи в тази дискусия и да сподели положителните практики, които сме получили. това е една европейска дискусия и тя много ще спечели от германския опит. Сега, по отношение на международните стандарти. Много неща мога да подкрепя от това, което каза господин Новик по отношение на рамката на последователността, но истината е, че международните стандарти обръща до някъде последователността по отношение на рамката и стандартите. Това е исторически обословено. Ние на европейско равнище може да обърнем нещата. Това за нас е шанс така че нека се възползваме от него. Мисля, че наистина хубаво е да имаме една основна рамка преди да се съсредоточим върху подробностите. Сега, е, аз не смятам, че международните стандарти са ориентирани главно към капиталовите пазари аз 6 години съм работил в тази област и мога да кажа, не беше наша цел да създаваме стандарти за капиталовите пазари. Но историческата обословеност е именно такава да се покриват тези области от счетоводните стандарти, а именно също и капиталовите пазари. Но въпросът си остава какви трябва да са стандартите за публичния сектор. Има обаче области, където не смятам, че има нужда от различен вид прозрачност за частния и публичния сектор. Ето, когато става дума за а, активи, когато става дума за нематериални активи, нещата стоят по един и същи начин. Сега, за нашите собствени стандарти, дали имаме капацитет да ги развием – аз мисля, че да. Ако вземем предвид опита в държавите членки, нещата стоят така. Държавите членки, които е, адаптират и се основават на международните стандарти, имат по принцип и цялостна изготвена собствена национална отчетна система – тази тенденция може да се приложи и на европейско равнище. Е, истината е, че прозрачност не може да се осъществи, ако едно към едно се приложат е, международните счетоводни стандарти. Но плотна дискусия ще бъдат едни евентуални европейски счетоводни стандарти. И така повтарям, според мен критиката, че международните стандарти са ориентирани към капиталовите пазари, това не е, е фундирана критика. Тук може би да спра само още една забележка. Госпожо Гретле, вие попитахте в началото дали европейските счетоводни стандарти ще са положителни и ще допринесат за повече прозрачност, ако бъдат приложени. Е, истината е, че е, и с общи стандарти, когато те са предложени, човек може да лъже. Както с европейските, така и с международните стандарти могат да се прикриват лъжи. Въпросът опира до дисциплината. Но това не е аргумент, не ни трябват правила, защото с тях може да се злоупотребява. Това не е аргумент. С тези правила, е, към тези правила ни трябват по-добри контролни механизми. Те може да са сложни, но те ще са необходими. Тоест, одитната дейност ще трябва да се доразвие, за да може да отговори на сложността на самите стандарти. Това беше от моя страна. Благодаря ви. Sí, señor Novak, muchísimas gracias. Señor Novак, por favor. Благодаря. Заповядайте, господин Новак, вие. Благодаря. Господин Мюлер Маркес, е, за мен е ясно защо вие застъпвате тази позиция. Само следното искам да кажа. Нашата позиция не е, че трябва да отхвърли международните стандарти, не, ние не ги отхвърляме. Нашата позиция е, че ни трябва една рамка с основни принципи и е, би трябвало тези принципи да отговарят и да задават изискванията към международните стандарти. Истината е, че има стандарти за частния сектор и то не за всички предприятия. И в този смисъл може да зададем въпроса дали международните стандарти могат да се използват на широка основа за сравняемост на данните – след като те до голяма степен удовлетворяват нуждите на капиталовите пазари. На следващо място, каква е ситуацията в Германия? Това беше въпроса. Ние имаме три нива. Е, федера... Федералното ниво, местното ниво и централното ниво. Всички тези три нива имат различни отчетни системи. Тоест, имаме допик, имаме камаралистиката и разширената камаралистика. На федерално равнище ние имаме разширената камералистика, съчетана с отчитането на база текущо начисляване. Второто ниво, провинциите, предимно там има системата ДОПИК, а на местно равнище а, имаме системата ДОПИК, но тя не е задължителна и не е еднаква за всички. Много общини, в много общини има различно проявление, различно, различно приложение на ДОПИК системата. Това според мен тази хетерогенност не е добра. За това смятам, че е, счетоводството в Германия трябва да се хармонизира. Естествено, при всички местни власти трябва в Германия да се прилага една и съща система и тя трябва да е системата Допик. Не смятам, че трябва да преминаваме от едната екстремна ситуация в другата екстремна ситуация, ако премахнем допик системата. Аз смятам, че системата Допик е правилната система най-добрата система и не е екстремна система. Необходимо е обаче да се хармонизира системата, за да може да се получават надежни данни, на базата на която да се взимат правилните, правилните решения в една европейска държава. Това е ситуацията в Германия. А сега на вашия въпрос, госпожо Кресле. Дали международните или европейските стандарти са подходящи за подобряването на качеството на информацията? Аз смятам, че да. Но само ако вие в Европа, т.е. но само ако тези стандарти се въведат еднакво единно в Европа. Ако в Европа имаме единно счетоводство с разумни интерфейси за статистиката, това би било добре. Ние имаме в Германия, например, различни данни от системата допика и камералист, камералистичната система. Ние тези данни ги преизчисляваме в една статистическа а, в един друг статистически формат, за да могат тези данни да бъдат сравняеми. Така че разбирам Евростат, когато упражнява определена критика към подаването на данните. И така, трябва ни една обща счетоводна система в Европа. Това е предварителното условие за вземането на по-добри решения и за увеличаването на прозрачността. Благодаря ви, господин Новак, за синтетичният отговор. Госпожо Лажумат. Preguntas da senhora Agnesley. Може ли да дадете отговор на въпросите на госпожа Гресли? Мерси да ме редоне ла парол. Ту дабор, ще вудре... Благодаря ви за дадената дума. Да, действително, бих искала да уточня следното. Франция приема генералното прилагане на отчетността на база текущо начисляване. Съгласни сме с този метод на отчитане да се прилага във всички държави членки и във всички обществени структури. Разгледахме плана, който се предлага и е, бихме искали да отбележим, че някои европейски счетоводни стандарти за проектите будят опасения – защото не е много ясно как точно ще действа а, тази схема. Включително и днес, тук, тази сутрин, бе изразено притеснението, че когато говорим за отчетност на база текущо начисляване, не е ясно дали говорим за отчетността при изпълнението или се визира също така и бюджета. Защото тези две неща са различни бюджета се вписва в конституционалната рамка на съответната държава и в по-голямата част от държавите членки в Европа се предвижда отчетност на касова основа. В много от случаите държавите членки, които имат отчетност на база текущо начисляване, прилага тази схема при положение, че разрешението, бюджетното разрешение се прави на базата на отчетност на касова основа. Това означава, че бюджета не влиза в отчетността на база текущо начисляване и става едно голямо объркване в дискусията. И от тук и нашите опасения. На следващо място. Самата идея за сравнимост. Господин Томас Мюлер Маркес ни показа една изключително добра схема за ползата от Европа. И в неговата графика там се казва, че трябва да се засили кохерентността, последователността и прозрачността на данните, както и тяхната сравнимост което означава, че сравнимостта не произхожда пряко от общата отчетност, но отчетността съобразно стандартите повишава сравнимостта. Тоест има огромна разлика между това да се казва, че целта на общата отчетност е сравнимостта и да се твърди, че първоначалната фаза на прилагането на този тип отчетност е да се стигне до бораването с приемливи и ясни данни. Би било много по-добре да се говори за хармонизиране на общата отчетност, а не за сравнимост. Защото ако говорим за сравнимост, това означава, че ще трябва да се разпишат подробни счетоводни правила – Франция приема европейските счетоводни стандарти, които да бъдат насочени към текущото начисляване. Европейските счетоводни стандарти са добри, когато те са свързани с принципа, но не и когато се превръщат в изисквания. В рамките на европейските счетоводни стандарти могат да бъдат разписани правила за е, всяко нещо. Но ако разсъждаваме по този начин, се лъжем, защото стандартите са система, която по свой собствен начин е един вид език. И счетоводителят чете този език, разчита данните и ги тълкува в зависимост от препоръките. Ето защо ще преведем на счетоводен език конкретните факти. Това, което каза и госпожа Кац във връзка с а, на военните разходи. Много добър въпрос – Счетоводителят не разсъждава така. Това са военни разходи, в коя категория да ги случа. Той ще каже да видим тези военни разходи дали са текущи или не и на базата на това свое разсъждение той ще реши дали да ги счетоводи в този момент или на по-късен етап. Всичко се прави в зависимост от конкретните стандарти, но не може да има стандарт по смисъла на който се казва това се вписва в този бюджетен ред или в другия. Затова смятам, че опасенията на много от държавите членки са свързани с това разписване в подробности – което в крайна сметка ни отдалечава от действителността. Действителността, която е различна в различните държави членки. И на трето място. Нещо, което е свързано с двете неща, които поменах преди малко. Начина по който IT системите е, са структурирани в държавите членки, които са по-напреднали по отношение на отчетността на база текущо начисляване. Не може едно и също събитие да се описва два пъти. Веднъж по смисъла на отчетността на касова основа и веднъж на база текущо начисляване. Те всичко се описва в рамките на една система. Затова е създадена и една система, в която всичко е свързано. И от тук опасението на много от държавите членки, които са доста напреднали по отношение на отчетността на база текущо начисляване, че може да направят крачка назад – Господин Макаронидис също каза, че Евростат ще внимава тези държави членки да не трябва да се върнат назад. Извинявам се, че е, говорих толкова дълго, но бих искал да спомена още нещо във връзка с консолидирането. Ако дадена държава членка смята, че трябва да консолидира отчетите по една или друга причина, това е добре. Но трябва да се обоснове как точно ще се, ще се извърши това консолидиране. Трябва да се уточни дали тази държава членка ще прави консолидирането два пъти. Веднъж за целите на общата отчетност и веднъж за целите на националния отчет по смисъла на международните счетоводни стандарти. Това би струвало доста скъпо, защото ще изисква съответните тази технологии. Затова, преди да се премине към този етап, бихме искали да разберем каква точно е целта. Във Франция ние включваме стойностите, с които разполага държавата в отчета, както и всички стойности, с които разполага публичния сектор. Член 72 от Конституцията а, гласи, че не може да има контрол върху местните власти по същия начин, по който се упражнява такъв върху държавните. И въпросът ми е, само за целите на изпълняване на стандарта, ще трябва ли да предвидим четвърти процес на консолидация, който ще ни струва скъпо? И накрая, разликата между международните и европейските счетоводни стандарти, такива към които се стремим. Европейските счетоводни стандарти се базират на ИФРС, които се предлагат за частния сектор. Затова много международни организации, като ОИСР, Европейския съюз, могат да приложат тези стандарти добре, но те са трудно приложими на държавно равнище, защото данъците се разглеждат по различен начин по смисъла на стандарт 23. Това е нещо съвсем различно от държавния бюджет. А относно мобилизирането на средствата, доста от предложенията са нерелевантни. Относно консолидирането, както вече казах, този въпрос е свързан с контрола. Какво означава в контрол? Не винаги правим правилната връзка в това отношение. Дори и държавите членки като Франция, които подкрепят общото прилагане на отчетността на база текущо начисляване, дори и за нас, дори и за другите държави, продължава да има много питанки е, и чакаме отговор. Благодаря. Благодаря. Господин Уртуньо, съжалявам, че точно на вас аз сме сънародници и господин Фигериньо, ако може да сте възможно най-бързи, нашите преводачи приключват до 12.30, дали може последно да се произнесете ИПСАС, ЕПСАС, европейски или международни стандарти за държавно счетоводство? Да, не. Може ли нещо накратко? Благодаря. Е, Благодаря, ще се опитам да съм възможно най-синтетичен. Ние сме за европейските счетоводни стандарти за държавния сектор. Как се използват парите? Просто самият факт, че нормите и стандартите ще бъдат общи за всички, ще стане ясно как се използват, как се харчат парите в дадена държава членка, в даден регион или община. Това е едно. Друго, европейските стандарти, наречени ЕПСА, установяват също така и индикатори за финансов контрол, за да е, стане ясно колко е ефикасен държавният сектор. Тези индикатори за управление на своя страна пък се отразяват на управниците, защото те знаят, че подлежат на отчет и че са контролирани. С други думи, все още всички сме в процес на натрупване на опит. Благодаря. Господин Фигерейро. Eu vou, vou ser mais conciso ainda. Е, и аз, ако, е още, ако е възможно, ще бъде пък още по-кратък. Знам, че нямаме време. Работим по европейските стандарти за държавно счетоводство и вече превеждаме конкретните текстове. Но тъй като вече има международни стандарти, то можем да се позовем на прилагането на международните стандарти, когато дойде време за европейските. Тоест, е, натрупваме практика, натрупваме опит. Благодаря. И сега, госпожо Гресле, заповядайте за заключителни бележки. Благодаря. Искам да благодаря на всички вас. Е, много интересни неща чухме, но историята не приключва тук. Е, с темата ще се занимаваме и по-нататък. Благодаря и на секретарията от политическия отдел. Благодаря на колегите Шолц и госпожа Айла Сендър. Следващият семинар ще бъде в Берлин. Благодаря. И не се отчаивате, аз също няма да се отчаявам. Ще продължим да работим в тази посока. Благодаря.